Start, Уважаеми колеги, нека да започваме работа. Предстои ни един дълъг ден. E да, ще премина към италиански. Тази сутрин трябва да гласуваме някои становища и един доклад. Започвам веднага с първия въпрос, който касае програмата за Европейската година за културното наследство. Както си спомняте, комисията комисията не, прощавайте. Най-напред да видим дневния ред. Има ли някакви възражения срещу дневния ред? Не. Така, що се отнася до езиците, езиковия режим, френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, естонски, унгарски, полски, български, румански, веб стриминг, както обикновено. И трябва да ви кажа веднага, че вчера проведохме едно заседание с комисията КОНТ, която разгледа този сървей, и се възползвам от възможността да ви кажа, че е, сега са Лукс Дейс, 23 ноември, ще се чества на пленарно е, победителя в Лукс. Е, и така, че в този смисъл ние имаме двойна задача, да намерим време да видим как е протекал конкурса. Получихте имейл от е, комисията, Генерална дирекция комуникация и от бюрото Премилюкс, да се, където се обяснява къде може да се види този филм по време на сесията е, тук в парламента. Така че ще ви помоля да го направите и да покажете, че сме наистина заинтересовани от е, европейската кинематография и подкрепяме тази награда. Сега, Както каза, ще премина към въпроса, който касае е, Европейската година на културното наследство. Е, съвсем накратко, спомняте си, че бяхме решили да приемем а, е, упростената процедура за този законодателен доклад съгласно член 50 от а, процедурните правила за спешността на едно решение тази година. А, също и за съвета на министрите, които ще бъде след решението, ще бъде взето на 2 ноември. А, беше взето на 2 ноември. След обмен на становища, което се извърши в нашата комисия на 11 октомври, измененията, крайните изменения, които са определени от докладчика, заедно с обмена, който се проведе в Комисията по култура едва има 12 изменения. На 14 октомври бяха предложени. Решихме, че последния крайния срок за представяне на забележки и възражения е 4 ноември. трима члена на комисията, културната комисия, се възразиха срещу измененията, но знаете, че е, това е по-малко от тези 10% за възражения, които трябва да е, тези 10% трябва да бъдат е, надминени, за да може да се гласуват отделните а, изменения. Всъщност, а, защо казах 10%? Защото трябва малко повече от трима члена от 31, които сме тук. Независимо от това, като се има предвид, че тази е, разлика е по-малко от 1%, разбира се, всички искаме да, да участваме в тази инициатива, реших, че е, е разумно да се гласуват измененията. И така, че според член 59, точка 2, ние сме по-малко 10%. Възражения са по-малко 10%. Така че е, смятам, че колегите разбират е, какво е положението. И тук е, това, което ще направим, ще гласуваме измененията. Те са 12, следователно предложението има промени и в този смисъл ще гласуваме решението да дадем мандат за преговори в трилога на основата на доклада за... и на основата на процедурата, която е предвидена от Европейския парламент. Това е 53-та 53 правило, точка 2 и да дадем думата на докладчика. Благодаря за неговото участие и на всички, благодаря на всички, които свършиха чудесна работа. И след това ще преминем по гласуването на измененията, както и на решението, което ще бъде изпратено в трилога. И сега ще дам думата на колегата Дяконо. И извинявам се, че вчера вечерта пуснахме е, в обращение тази, е, това решение. Нямаше много време да помисли, но е, смятам, че ще се справим. И сега да започнем веднага гласуването. Не, няма какво да добави докладчика и да преминем към гласуването. Всичките имате, всичките си, е, си имате вашите карти, така че член 2, изменение 3,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 Първи цитат, докладчикът приема се и то. И сега окончателно гласуване за законодателно предложение, така както е изменено. Моля, гласувайте, колеги. Има нещо. Моето работи, другите не работят. Има някакъв проблем. Change your... No, you have to change. Ако може да смените... This machinery doesn't work. Тази машина явно не работи. Да, за. Всички ли гласувахте? Гласуването приключи. 21 за, 6, които не са съгласни и няма въздържали се. 22 с 22 за и 6 против. И така, сега окончателното гласуване за цялото решение, моля. I open the vote. It's not anymore. Okay. Всички ли гласувахте? Okay. Close the vote. Гласуването приключи. 20 21 за, 6 против. Няма въздържали се. Now for the mandate is a, is a hand. Сега за мандата. Okay. Also. Okay. So for the mandate is not is not in uh, rock vote is uh, and... С uh, дигната ръка се гласува за мандата. We need a number. So single vote. Allora we open we do it electronically. Allora electronically. I asked electronically before. Okay. Sorry, sorry, because in the pre dicevano che non ci fosse, invece c'era bisogno. Allora, eh, I hope the vote. Да. Край на гласуването. Uh, sorry, 22 in favor. 22 са за. Предупрещавайте, че трима са против и не се въздържал. Благодаря на всички. Благодаря на колегите, които участваха и помогнаха. Може би иска докладчика да каже една дума. Mulțumesc tuturor. Uitați, până la urmă tot o procedură simplificată a fost prin faptul că... Благодаря на всички. Както видяхте, това беше една упростена процедура, тъй като гласуването беше съвсем положително. Затова ви благодаря на всички. Е, и сега трябва и трилога да е добър. И сега вече може да преминем към а, това, което... А, благодаря на комисията. Не знае дали има представител тук. Имаше добро сътрудничество с нея, което високо целим. И сега да преминем към второто гласуване. Доклада по програмата за подкрепата на структурните форми. Това е малко, ще бъде доста дълго гласуване, но нека да започнем веднага с изменението. 72 изменение. Доминик Билде за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 на докладчика за, против, въздържали се. Добре, трябва да го проверим. Девето изменение на докладчика. Моля, гласувайте, колеги. Край на гласуването. Всички, предполагам, че сте гласували. И така, 22 ма против, 3 ма за. Така че отпада това изменение. 73-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 74-то за против,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 80-то за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, приема се. Така отиваме на компромис 2 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 105-то изменение, съвсем ясно е. 105-то изменение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 Отхвърля се. С два гласа. И така, отиваме на 116-то. Изменение за против. Въздържали се. Искам да проверя. Моля, гласувайте 116-то изменение. Гласуването приключи. Приема се.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 119-то, моля да, се, да го, прегласуваме за проверка. Край на гласуването. Приема се. 120-то изменение за, против, зажали се, отхвърля се. 15-то на докладчика за, против, зажали се. Отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 на докладчика за, против, за, колко са, против, въздържали се, може би е отхвърлено, моля да гласуваме пак. 16-то изменение, край на гласуването, отхвърля се. 122 за против възражали се приема се. 17 на докладчика за против въздържали се отхвърля се. 123 за против въздържали се отхвърля се. 18 на докладчика за против въздържали се. Моля проверка. Гласувайте, колеги. Край на гласуването. Приема се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 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 отхвърля се. 131 за, за, Добре. 131 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис за. За, моля. Против. Въздържали се, приема се. Четвърти компромис. За, против. Въздържали се, приема се. Изменение 143 на следващата страница. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 144 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 6 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 149 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25-то изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 26-то за, против, въздържали се, приема се. 27-то за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, за, моля, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7, за, против, въздържали се, отхвърля се. 35, за, против, въздържали се, отхвърля се. 37, за, против, въздържали се, отхвърля се. 36, за, против, въздържали се, отхвърля се. 38,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 43. Трето изменение на докладчика. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 49. За, против, въздържали се. Може би да отхвърля, но нека да... Добре, 49-то го гласуваме повторно. Така, край на гласуването. Отхвърля се. 50-то изменение за против, задържали се. Е, проверка, моля още веднъж да гласуваме. Гласувайте, колеги. Край на гласуването. Отвърля се. 51 е, изменение за против. Така, отхвърля се. Компромис 8 приема се. Отиваме на 57 изменение за против въздържали се. Отхвърля се. 58 за против въздържали се. Приема се. 59 за против въздържали се. Отхвърля се. 6 на докладчика за против въздържали се. Отхвърля се. 60 за против въздържали се. Отхвърля се. 61 за против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 на докладчика, разделно гласуване, първата част гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Осмо на докладчика за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се, 70 за, против, въздържали се, отхвърля се, 69 за, против, въздържали се, приема се, 71 за, против, въздържали се, отхвърля се и първо изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуване за цялото становище. Моля, колеги, гласувайте. Сте Край на гласуването. И така. 20 за, 4 против и 3 въздържали се. Поздравяваме колегата, поздравяваме и секретарята, и докладчите в сянка и благодаря за чудесно свършената работа. И така гласувахме с гласуването приключваме, но нашата сесия продължава, така че моля да не напускате залата. И тук... Е, Scusate, a questo punto vorrei invitare al... Искам да поканя тук е, представителите на Ай. Hai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 Cari colleghi, penso che... Скъпи колеги, мисля, че... Е, моля колегите да заемат местата си. И моя заместник председател, имаме удоволствието тук е, да ви представим European EU Event, представителите на това движение. Мисля, че ще е много важно за нас тук е, както миналата година, ние приехме е, представителите и говорителите на второто издание на European Youth, Youth Event, е, Което се състоя, те състоя техната среща през май в е, Страсбург. Това са 7500 млади хора, това са хиляда е, младежи повече, които участваха в това събитие и това е, се квалифицира като много важна инициатива за много активно участие на младите от всичките европейски страни, държави членки, които на основата на дебати, на работни групи решават какви въпроси ще поставят пред парламента и европейските институции. Е, имате един доклад за за по-добро бъдеще, което е на е, различни езици издадено. И това, което е интересно, че тук, тук имам три млади е, е, госпожици, които са наши гости. И е един много важен въпрос, който касае бъдещето на европейската младеж. Това, което исках да кажа е, че днес тук участват трима души, и Коглер. Моля да станете, така да ви видят всички. Арна Каравар от Франция. Анже, е, първата колежка е австрийка, втората е французойка и имаме една гостника от Финландия. Нашата основна идея е ние всеки ще представи поне две предложения, които са се очертали в този много важен дебат между младите. И всеки един от тях ще обясни. Това са предложения, които са свързани с компетенциите на тази комисия – е, нашата компетенция, за културата, за младеща, за образованието и така нататък. Е, и около 45 минути ще имаме до час е, за този обмен на виждания и членовете могат да участват също като Това нещо ще излезе по Twitter. Трите важни теми, по които са много важни, по които са изготвени доклади, Имате възможност да ги представите. Първото е радикализацията в между иммигрантската младеж. Как може да създадем а, чувство за принадлежност и на бъдеще Анджела и Дана, които ще се спрат този въпрос за тези две теми. И другото е а, връзка с нашите компетенции това е бъдещето и как може учени, училищата и университети как да подготвят хората за трудовия пазар. Анджела и Бик са двете, които ще представят тази тема. И, и накрая професионалното обучение, което може да отвори нови врати към трудовия пазар. Това ще бъде много интересно утре сутринта не, днес след обед ще има едно много важно изслушване за някои европейски университети. Ще говорим за темите е, каква е третата задача на университета, освен научно-изследователската дейност и преподаването. Това е как ще се развиват е, как се развива и ще се помогне за да се развива е, пазара на труда. Значи имате две минути, за да обясните темите. Анжела и Ана. След това ще има 10 минути за колегите от парламента да говорят или да ви зададат въпроси. И след това ще преминем към другите. Трябва да спазваме времето. Всичко трябва да свърши 45 минути, 1 часа. И сега давам думата веднага на дама. Good morning. Um... Добро утро. Искам да предложа на Европейският парламент да подкрепи организациите, които работят с млади мигранти. Предполагам, предлагам да се почнем програма за младежките организации, които разработват проекти за подпомагане на младите мигранти. Такива мигранти работят с широк спектър от проекти околната среда, културата, спорта, но също така специално внимание отделят на изграждането на мостове, за да може този проект да бъде устойчив, предполагам да се възползваме от най-добрите практики, които да бъдат на разположение на всички младежки организации може да се използва възможностите на Еразъм Плюс, за да може да се избегне риска от изолация на младите хора или тяхното радикализиране. Като част от групата, която включва и местни представители на местната младеж, работим за интеграцията и развитието на езикови умения. А също така за работа с, в конфликтни ситуации. През няколко години бях много свенлива, не исках да говоря с хората, след това започнах да работя а, с различни проекти, организации, постепенно самочувствието ми а, се укрепи а, и същото може да направим и с мигрантите. Драги членове на Европейският парламент, трябва да се преодолее рискът от радикализация. А също така и тенденциите към екстремизъм. Нека подкрепим програмата за участие, оценка и по-добро изпълнение на поставените цели. Благодаря. Uh, good morning. Can you hear me? Благодаря. Чувате ли ме? Да. А, за мен е чест да, да представя програмата а, за побратимяване а, с, мигранти. Тук участват млади мигранти и беженци. Става дума за връзка е, един към един, лични връзки, споделяне на общи интереси, при които се помага не само за езиковите умения, но също така се оказва морална подкрепа. Включително с участието в, в кръга, в който младите хора а, а, работят, учат или техните семейства, създаване на равностойни а, връзки. Неправителствените организации трябва да създадат необходимите условия, за да може тази програма да процъфти. Да може местните младежи да разберат каква е реалността на живота на мигрантите, да им се даде възможност да се срещат, да обменят опит и също така да се е, използват възможностите на широко организираната мрежа от е, доброволци, която вече доказа своята ефективност. Необходимо е да се окаже подкрепа на тази програма за побратимняване с бежанците, за да може те да получат самоувереност, да се чувстват част от обществата, в които живеят. Необходимо е сегашните тенденции а, да бъдат пре, преобърнати. Беженците трябва да бъдат разглеждани като възможност, не като а, опасност. Необходимо е да, а, сътрудничество в името на а, това, че всеки човешки живот е уникален и ценен. Благодаря. Само искам да припомня, че ще е полезно да кажа, че Анджела е студентка по медицина в Австрия вече и която е а, говорител на Афроазиатския организация. Яна Карвалю, родителите са португалци, но е французойка всъщност. Тя сигурно добре разбира опита с интеграцията. И втората идея. Не, сега а, нека колегите, а, ако някой иска да се изкаже, а, сега имате. Само искам да кажа, че докладчика, колегата Зверки, по въвеждането програмата Еразъм също е тук, но първото, първият колега, който иска да говори, колегата Уорд. Плиз, Джули. Госпожа Уорд, искам само да кажа благодаря. Благодаря ви за това, че сте тук, за това, че показвате какво значи да си млад, да бъдеш открит, да бъдеш с отворени обятия в името на дружбата, богатството, уменията, побратимяването, принадлежността. Всичко това е много важно за младите хора, независимо от тяхната раса и религия. Всичко това са човешки ценности добре е да ни напомните за най-обикновените човешки ценности на съчувствие. Защото това е нашата идентичност. Това е, как, представлява какво всъщност ние сме. Благодаря, че вие ни споделяте с нас опит от участието, нещо, което е много мощно средство. Защото как можем на всички тези млади хора, които са а, загубени в новите си обстоятелства, а, това става, може да стане чрез малки стъпки, а малките стъпки могат да доведат до голям преход. Нямам въпрос, който да задам. Само искам да попитам, а, как можем да ви помогнем? да ви насърчим в това, което правите, за да осигурите най-доброто възможно бъдеще за онези, които работите. Благодаря, Джули. Елга. Мисля, че отрадно е да се чуе това, което искате да кажете, колко, как вие сте се посветили на работата с мигрантите, защото Фактически основна ценност на Европейският съюз е откриват, откритостта, не националното мислене, а широкото демократично разбиране на европейската култура. Контактите с другите, усилията да ги приветстваме, да ги накараме да се чувстват част от нашите общества, защото всички сме едно. Има някои политически тенденции в момента, е, е, поради които според мен е, е от решаващо значение да се работи с младите хора на място, да им се покаже, че те са част от нас, принадлежат към нашите общества. Би било добре да чуем малко повече подробности за вашата работа на място с младите хора, как общувате с тях. Благодаря за вашата решимост, за вашите действия, които са отрешаващо значение, според мен. Благодаря. Едра Хамерен. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искала да благодаря на нашите гости за предложенията, които правят. И може би вие ще искате да чуете какво мислим ние за вашите предложения как те могат да бъдат прилагани. И в рамките на Еразъм Плюс. В, в програма, в която вашата дейност може да се впише отлично. Всеки ден ние виждаме, че се отхвърлят чудесни проекти, защото в съответните програми няма достатъчно средства да бъдат финансирани. И това потвърждава още веднъж а, факта, че в бюджетът за следващия бюджетен период трябва да се отделят повече средства – за тази цел. Необходимо е да се отделят пари, средства за тази чудесна програма. И трябва да се види и съществуващите средства, дали вече са освоени и разпределени между съществуващите програми или може някаква част так тях да се използват и за финансиране на а, тази програма. Има някои предложения вече, които са разумни, разумни възможности за реализиране на целите тези предложения от съществуващите програми. Значи, трябва да видим дали в съществуващите програми вече няма възможности за финансиране на подобни инициативи, като вашата. И ако не е възможно това, да видим дали това не може да се предвиди в средносрочният преглед, така че да се осигурят такива средства поне за следващият планов период. Защото правите много добри практични предложения за работа с мигрантите, които са вече сред нас и как да им се помогне да а, станат пълноценни членове на нашето общество, да се предотврати радикализацията им. Искам да попитам а, комисията а, какво мисли по този въпрос. Ако няма други колеги, искам да кажа нещо. Когато говорите за възможността, която е в програмата, ако не се лъжа K2, е, става дума за интегрирането на е, бежанците. Много важна работа извършена в тази област. Естествено, е, няма необходимите ресурси, но мисля, че това е една дейност, която трябва да се продължи. Както вие казвате, ако, не съм, ако правилно съм разбрал, не само Киту е, е важно в Еразус. Трябва да се е, провеждат много повече дейности за младежите. Мисля, че въпросът беше много интересен. Трябва да ви кажа, че в тази комисия предложихме най-различни въпроси по този най-различни предложения по този въпрос. И на Пример има и други възможности, т.е. сътрудничеството по хуманитарните ресурси, за образованието, възможността е, да видим тези млади, които се интегрират в европейските университети, например с а, е, а, е, такива стипендии, които могат да бъдат дадени на бежанците, които и а, представихме някои инициативи в този контекст. Получихме 52 милиона евро повече за 2016 година след тази кампания, която завърши с една резолюция на парламента, кампания Едука. Целта е да следим тези младежи да могат да имат достъп до образованието. Това е една тема, която е изключително важна. Нашата комисия пое много инициативи в този контекст в сътрудничество с Комисията развитие. И вече трябва да видим как да продължим и по какъв начин ще получим повече ресурси, какъв е, какъв е резултата. И докторец Флоренция Фонхаут, която ръководи тази програма, ще каже нещо и благодаря предварително. Комисионе, у алтрименти Виолета... Иначе Виолета обясни, че... Um, um, благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате възможност да кажа какво мисля, но преди да отговоря на въпроса вие ще кажа, че в нашата работа с младежките програми поставяме голямо дарение върху участието на младежите, активното им участие и проучваме също и положителният опит. Една от доказателствата за ценността на тези усилия са двете а, а, млади жени, които следят тук. Огромен брой участваха в форума. Аз, това беше много впечатляващо. Има конкретни идеи, които се реализират. И това показва колко ценно е младежкото участие. Като обсъждаме програмата Еразъм Плюс, трябва да кажа, че тя е много подходяща за оказване на подкрепа на идеите, които се предлагат тук. Разбира се, има процес на оценка на безвъзмезните помощи. Не става всичко автоматично, но очевидно, че става дума за проекти и идеи, които отговарят на духа на програмата Еразъм Плюс. Нещо повече през последните години, госпожа Каста вече го напомни, програмата работи особено много за интеграцията, за изграждане на мостове между младите и това е отразено и в проектите, които се предлагат. Искам също да подчертая нещо, което Анджела спомена. Трябва да събираме информация за най-добрите практики и за партньорските отношения между самите млади хора едно към едно. И а, необходимо е да се работи с онези, които формират политиката в страните членки. И а, може би може да се съберат представители на всички страни членки, за да могат да обменят опит за положителния си опит. Би било много интересно за нас да научим а, а, от експертите от страните членки какво е най-доброто в тяхната практика. А, това е възможност, която се струва да бъде използвана и разгледана в бъдеще. Благодаря. Благодаря на нашите млади гостинки за това, което споделиха с нас в подкрепа на участието на младите. Искам да подчертая, че всичко това става на доброволна основа, а понякога доброволните организации срещат трудности в достъпа си до Еразъм Плюс. Затова бих искала да призова за опростяване на процедурите за достъп до Еразен Плюс. Защото да получи човек сега безвъзмезна помощ е доста сложно. Имате ли, можете ли да споделите опита си за такива специални безвъзмезни помощи на национално и местно равнище? Защото европейското равнище има повече като че ли символично значение. Главното а, трябва да дойде от, на национално равнище. Бихте ли могли да ни кажете нещо повече за опита си в това отношение? А сега давам думата а пак на нашите а, гостинки а, отговорят. So, at first, най-напред, благодаря ви за положителната реакция. Първо, по въпроса как вие може да насърчите младите в тяхната работа. Самата идея за Европейското младежко събитие беше да се съберат и мотивират младите. Очевидно, че това беше една стъпка в правилна посока. Второ, питате как може да ни подкрепите. Ние ви представяме нашите идеи, а вие сте тези, които могат да превърнат тези идеи в конкретни проекти. Напълно съм съгласна, че е необходимо достъпът до Еразъм Плюс да бъде улеснен и да се намерят начини за повече средства на национално равнище. Но мисля, че Еразъм Плюс е идеална възможност за подпомагане на младежките организации и работата с беженците. Разбира се, това е европейска програма, не национална програма. По нея ние всички трябва да работим заедно. Благодаря. Само ще добавя към това, което Анджела каза, следното. Ако искате да ми помогнете, трябва да гледате на младите не като на бъдещето, а като на настоящето а, на Европа. А, мисля, че едва ли трябва да чакаме, докато стигнем до 40-те, за да започнем наистина да а, работим. Проблемът е, е свързан с миналото и така, преминавам към втория въпрос, към втората тема. New Skills Agenda. Идея номер 3 и номер 4, които са пред, ще бъдат Това е една студентка, която се интересува от медиите, активистка е, от 12 години е, е представител. И сега е на представител на е, академичната младеж в Финландия. и сега е част от пет, участва в пет организации, участва също и в много международни конференции, бика, за тема номер 3. Thank you and good morning everyone. Uh, within the frames from ideas from the EYE, e, I'm asking the Europe... От името на моите колеги, uh, от АИ, искам да помоля колегите от Европейският парламент за помощ и специално чрез финансиране на проекти на място. Образованието трябва преди всичко да дава уменията на младите, които могат да бъдат използвани. Разбира се, не става дума само за четене на книжки, а са необходими, а, информация по актуалните теми. Ролята на училището и учителя се променя. Аз само с две сраквания на мишката мога да а, стигна до всички факти, които знае учителят ми. Значи, когато става дума за образованието, учителят, училището трябва да има надзорна роля, да критикува, да насочва учениците как да използват информация, какви са правилата на авторското право и как да се работи с интернет. Значи цифровите умения са необходими за всички, които търсят работа. Е, но също така от ключово значение е всяко дете, независимо от социалния си а, происход, да има компютърна, получи компютърна грамотност в училището и защото тази компютърна грамотност, цифрова грамотност, ако щете, може да има голямо значение за бъдещето на нашата економика. Искам да подчерта, значението на интернет образованието като част от програмите. Благодаря, много беше ефикасно. Вижда се, че работите в областта на комуникацията. Анджела Коглер сега. My second proposal is to Второто ми приложение е да има основни предмети, като например математика, науки, които да бъдат по-привлекателни за младите хора, най-вече младите жени. Ето защо предлагам да се насърчават жените в тези области, в които няма толкова голям процент представителки. Няма как това да се получи, ако не предприемем конкретни действия. Трябва да започне мотивацията на ранен етап. Идеята ми е летни училища за всички. Това е проект, който да обхваща тинейджерите, тинейджери, които да учат в чужбина между 5 и 10 дни в различни страни за да може този проект да стане по-привлекателен за тях. По този начин те ще натрупват кредити за резултатите, които постигат. Според мен тези летни програми трябва да се включат в програмата Erasm+, защото ще бъде от полза за всички. Например, те могат да участват в различни програми или пък един семестър в чужбина може да бъде една чудесна възможност. По този начин те ще увеличат мотивацията си за конкретни дисциплини, за да постигнат целите си. Освен това, можем да разчупим старите стереотипи. Основен проблем е, че някои технически научни дисциплини не са привлекателни за младите хора. Ето защо съществуват много предразсъдъци в тази връзка училищата трябва да инвестират в изграждането на подобни мрежи и критично мислене. Освен това, трябва да се улесни достъпа за младите жени, като се предлагат стипендии, например. Аз уча медицина и като студент по медицина знам какви са страховете, най-вече сред момичетата. Но аз лично успях да разбия тези стереотипи и съм много радостна с моя избор. За да мога да разбера тези идеи, които а, попадат в фокуса на срещата на европейската младеж. Ако, например, вие искате да направите нещо в рамките на европейската политика, можете да се запознаете с тази информация или пък да отправите тази тема към парламента, така че да се прецени какво може да се направи повече на това равнище. Molto importante ascoltarvi. Mm? Allora, reazioni? Ja, vielen herzlichen Dank auch für diese beiden Vorschläge. Благодаря ви. Наистина много благодаря за тези предложения. Ще започна с първото за насърчаване на медийните умения. Наистина това е нещо много важно, нещо за, върху което работим тук в парламента. В много становища и доклади насърчаваме държавите членки да работят, за да се насърчава това образование. От детската градина до всички училищни нива. Наистина това е изключително важно. Ето защо то ще отбележа, че в Европейския парламент са ни малко вързани ръцете, защото в областта на културата и образованието имаме консултативна и подкрепяща роля, но в парламента нямаме възможност да накараме държавите членки да работят в тази насока, така че да обхванат децата и учениците още от ранна детска възраст, така че те наистина да натрупат подобни познания. По този начин те могат много по-успешно да работят с новите технологии. Това, което можем да направим в парламента е да насърчаваме държавите членки да работят в тази насока, като правим конкретни предложения за учебните програми. Но няма как да направим повече. Ето защо наистина е важно да продължим да напомняме на държавите членки, че това е елемент, който не бива да отпада пада, а напротив, трябва да се насърчават компетенциите в областта на новите технологии. Те трябва да станат приоритет. Изисква се нещо повече от това просто да се предостави на едно дете лаптоп. То трябва да се научи как да го използва, как да работи с това устройство. Ето защо в парламента ще продължим да насърчаваме държавите членки, така че наистина да се подобрят учебните програми. Още веднъж благодаря ви за предложението. Надявам се, че във вашите държави членки и вие ще продължавате да насърчавате подобни програми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 Европейската стратегия за младеща. Гласуването касаеше доклад за дейността от предишните години и е, наистина повторихме многократно това, че трябва да се залага върху сближаването между младите и новите технологии. Трябва младите хора да имат необходимите знания, умения. Важно е младежите да си служат с тези нови технологии технологии не само да се различат, разбира се, но най-вече да учат. Важно е също да се развиват компетенции, които да се използват не само на трудовия пазар, които ще са полезни целия живот, критичния подход, творчеството, желанието за предприемачество, просто хър, храбростта, смелостта да може да отидат на съответното обучение, да се занимават с нови неща, да научават нови неща. Това са все компетенции, които училището би трябвало вече да е предоставило на тези млади хора. И мисля, че тук преподавателите играят много важна роля. Може би трябва да се модернизират тук там националните системи на образование. Съгласен съм също с вас, като казвате, че трябва да има някакви а, целеви а, стипендии, които да могат да подпомогнат придобиването на тези знания в летните университети, например, летни училища, които ще позволят да се увеличи участието и пък някои дисциплини да бъдат да не бъдат забравени. И трябва всичко това да отговаря на трудовия пазар. Ще се опитаме, разбира се, да отговорим на вашето желание, вашето искане. Благодаря. Бързо дзинкуя. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за изказванията на нашите гости. На Анджела бих искала да кажа, че аз съм математик и наистина с удоволствие изслушах вашето изказване, когато вие наблегнахте за ролята на жените в науката. Но наистина бях впечатлена от вашето изказване, а, именно за променящата се роля на преподавателите в образователния сектор, защото наистина все повече използваме нови технологии. Наистина средата е корено различна. Нека не забравяме, че интернет е източник на информация –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 за да се използва тази информация и тя да се превърне в познания, трябва наистина да имаме е, някой, който да ни направлява. Така че да отпадне част от информацията, която е негодна и да наблегнем на годната, на подходящата информация. Ето защо се нуждаем от преподавателите. В тази връзка наистина ще продължим да насърчаваме програми за обмен на преподаватели и обмен на добри практики. От друга страна е изключително важно в учебните програми и учебните планове да се включи тази нова роля на преподавателите. Така че благодаря ви за коментарите. Grazie, колега Билде. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Искам, може би малко късно реагирам по първата тема, която касае училището за да се избегне радикализацията. Е, наскоро имаше едно проучване, което беше направено във Франция. показва се, 43,3% от радикализираните млади хора са завършили средно образование, 25% са отишли в, е, са били в университет и само 1,3% е, просто са прекратили обучението. Така че това също да се има предвид. Не е единствения проблем а, образованието. Колежката Трубел говори по този въпрос. Вярно е, че е много добре да се извърши работа на терена, много неща могат да се свършат. И съм специализиран в тази област, защото редовно посещавам възрастни хора, които с много, живеят с много малки а, пенсии, няма как да се отоплява дори. Така че е много важно работата на терена, особено с младите, и много по-добре, отколкото младите, когато идват при нас, което винаги е полезно. Yes, um, thank you. Uh... Благодаря. Исках да коментирам вашите предложения, а именно, че наистина е много важно младите хора да бъдат ангажирани лично. Например, някои учебни заведения да отпускат повече стипендии, най-вече за младите жени. Наистина това е нещо, което вече е стартирало, но трябва да се направи повече в тази насока. Нещо, което в социалния сектор често се наблюдава. Ако има допълнителни възможности за младите хора за повече контакти и повече опит, това е изключително полезно. Ето защо си мисля, че наистина ролята на стипендиите е много важна. Сега, за ролята на интернет. Да, наистина съм съгласна, че има изключително много информация и възможността да се прецени и анализира тази информация е изключително важно. Това е важно за младите хора, но не само за тях трябва да имаме един много добър хоризонт и възможност да анализираме и да преценяваме тази информация. Ето защо сега повече от всякога е необходимо да се развиват такива умения. Ето защо подкрепям вашата идея да се работи в тази насока. И ако комбинирам тази тема с темата от първия етап от дискусията за мигрантите и беженците, наистина има пряка връзка с интернет. Ние сме запознати с интернет и знаем там, че много често има слово на омразата. Омраза, която е насочена към мигрантите и беженците. Ето защо си мисля, че да насърчи младите хора, но не само тях, да изказват мнението си в интернет срещу това слово на омразата е много важно. Ето защо наистина има връзка между това, което казваме сега и това, което казахме по първия въпрос. Благодаря. Е, děkuji за е, е, Благодаря ви. Благодаря за предложенията, които направихте. Бих искала да добавя само едно нещо. Доколкото разбирам, вие сте от Германия, Франция и Финландия – много различни страни с много различни образователни системи. Но предложенията ви са сходни, те вървят в една обща посока. Ето защо можем да кажем, че младежите, младото поколение изпитва проблеми, които са сходни, независимо колко различни са страните, от които те идват. Имаме една обща перспектива. Това е нещо изключително интересно, едно изключително интересно явление за нас като представители на Европейския парламент. Мисля, че предложението, което е насочено към преподавателите, към учителите, е от ключово значение. В програмата Еразъм Плюс трябва да се постави допълнителен акцент върху преподавателите. Наистина е ясно, че преподавателите трябва да получат повече помощ, повече подкрепа и смятам, че Еразъм Плюс е идеалната платформа и инструмент за обмен на международен опит, обмен на информация. Летните училища. Наистина е интересно предложение. Това е въпрос, който трябва да насочим и към Европейската комисия. Проекти има, но летните училища не са част от подобни проблем, а, програми, като Еразъм Плюс. Може би греша комисията, може би ще ме поправи, но аз лично смятам, че Еразъм Плюс трябва да включва и летните училища. Благодаря. Ако ми разрешите, вярно, е, че тези решения заслужават е, е, компетенциите на държавите членки, но ролята на Европа съществува не само на програмите може да решаваме ние, но също и метода за координиране между държавите членки. Иначе всичките държави членки имат някакви цели и препоръки, които комисията прави на всички държави членки, които не са, се, не са постигнали тези цели. Но между основните цели са, които са записани в Европейския дневен ред – да се е, съоръжат всички студенти, всички учещи с е, тези основни компетенции, между които е неформалното и формалното обучение, които трябва да бъдат е, признати. Така че по този, ние, по този въпрос трябва да работим много по-усърдно и второто нещо, което ми се струва, че е важно от вашите конкретни предложения, намирам, че е много интересно. Това е първа дискусия, разбира се. Но мисля, че може да поручим въпроса с тези летни училища, като един пилотен проект, например, на Камеразъм. Защото в моята страна аз много съм работил по този въпрос и зная, че това представлява много голям интерес и в европейски мащаб. И другото нещо е въпроса по компютърните в кавички училища. И това, което беше направено като уникално нещо, плана Юнкер за инвестициите се използва за да се изготви една голяма национална програма, която се нарича Digital School – това са е, добре е, оборудвани училища, но и подготвени учители. Мисля, че това е нещо, по което комисията трябва да помисли, защото до този момент програмите, които са предназначени за обучението, чрез е, дигитални компютърни инфраструктури са твърде много малко и това е нещо, което ние сме подчертали. Така че ами, аз мисля, че сега ще дам думата на комисията, като искам да припомня, че съществува тъй наречени European School Net, който вече обхваща 30 на страни и това са онлайн програми за общи проекти, които се подкрепят от Европейския съюз за преподаватели учени, и учещи се. И сега ще помоля комисията да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Отново бих искала да благодаря на нашите гости за конкретните предложения и идеи. Много интересни. Да, наистина има няколко мрежи, платформи за обмен на идеи и наистина сме готови да разгледаме и анализираме тези предложения и идеи. По конкретния въпрос, поставен от колегите във връзка с летните училища и дали те попадат в Еразъм Плюс, за жалост няма как да дам конкретен отговор, защото всичко зависи как ще бъдат организирани. Например, ще насоча вниманието ви към стратегическите партньорства, партньорства, които се използват за изграждане на мостове между различни аспекти, например между учебни заведения и младежите. Така че това е една опция в зависимост от това как се организират тези а, училища. Не мисля, че е невъзможно да се разгледа тази възможност за изграждане на мостове между младежки организации и учебни заведения, университети и подобни събития. Благодаря и за това, което каза комисията. И сега ще ви помоля да набързо да реагирате на това, което беше казано. Um, okay. Very... Благодаря. Благодаря за вашите коментари. Наистина високо оценявам подкрепата, която изразихте към нас. Ще се върна накратко към нещо, което според мен е много важно. Това са отзивите, които получавам, когато говоря с хората на местно ниво, а именно, че Европейския парламент оказва натиск върху училища и образователни системи но а, това не е елемент, който аз виждам като най-полезен. Но наистина от общ интерес е младежите да развият тези умения, дигитални умения. Ето защо Европейския парламент трябва да бъде място за обмен на добри практики, както Силвия току-що подчерта така че да се прилагат подобни програми, да се оказва влияние в, на други а, места, а, не само в парламента, но в а, коларите и насякъде, където се срещат хората, а, независимо по какви програми и проекти се работи. Наистина, препоръките по учебните програми са, трябва да бъдат много конкретни. Винаги, когато подготвяте подобни документи, не го забравяйте. Благодаря. Вие споменахте ученето чрез игра. Наистина това има много важна роля. За младите наистина е много важно не само да се говори по дадена тема, а да се постави акцент върху практическите измерения. Ето защо аз казах, че трябва да се фокусираме върху практическите елементи, за да подобрим образователната система. Allora, just a moment. Споделям го напълно. Bardzo krótko. Myślę, że przy następnym przeglądzie... Да, съвсем накратко, благодаря. Когато правим преглед на валонския процес, наистина ще трябва да разгледаме цялостната образователна мрежа и трябва наистина да обмислим тези препоръки. И сега ще премина към третата тема Practical Education, Educational Training. Това е много интересна тема. И тук ще ви дам думата. После ще коментираме Ана Карварио най-напред за тема 5 и Бико за 6. Благодаря. Мога да ви представя една тема с гордост, която е много важна за мен. А, темата за кредити и стипендии за бакалавърски и магистърски програми. Наистина, много важно е в учебните програми да се отдели внимание върху така наречените меки умения. Това може да се насърчи чрез участие в организации и различни мрежи един студент трябва да има 180 учебни кредита в бакалавърска програма. 30 от тях могат да се набавят чрез практически опит. Всичко зависи от желанието на, на студента в какви програми ще участва, така че това да бъде отразено в дипломата. Университетът, разбира се, има задължението веднъж годишно да се срещне с студента, за да види какви, си, какви са неговите интереси и какви са критериите, за да участва в група за взимане на решение в рамките на града или пък държавата или пък на европейско ниво в тази система човек може не само да научи, но и да се развие като личност. По този начин се насърчава творчеството, работата в екип, а също така и много компетенции. Според различни проучвания, участието в подобни програми увеличава шанса за намиране на работа освен това, трябва да подчертаем ролята и на образованието. Образованието, което има важна роля, така че младите хора да получат достъп до пазара на труда. Моля ви да влияете на процеса на взимане на решения за борба с младежката безработица чрез неформалните форми на образование. Благодаря. Grazie. parola Bicca, poi vi dico che abbiamo appena approvato anche una risoluzione del Parlamento. Е, скоро имаше резолюция на парламента за доброволната дейност. Thank you. Um, the idea will present... Благодаря. Идеята, която искам да представя е да насърчим образованието на базата на проекти в комбинация с технологиите и науките. Образованието трябва да е баланс между практически и теоретични дисциплини. Това може да се насърчи чрез Европейския парламент с конкретни препоръки. По този начин образованието може да помогне на младежите в техните страни и в Европейския съюз. Проекти в училищата, които насърчават обмен, трябва да имат приоритет в програмата Еразъм Плюс за училищата на местно ниво. Тук аз мога да дам един конкретен пример от моето образование. Във видеопродукциите може да бъде много отекчително, ако просто слушате теоретични постановки през цялото време. Ето защо аз участвах в един проект, в който изготвихме едно, един видеоматериал, който представя нашето училище. И изучавах уменията, теоретичните умения, но Работейки по този видеоматериал, натрупах и практически умения. Един добър преподавател наистина може да направи така, че да се направи тази комбинация между теоретичните и практическите умения. По този начин всеки ученик или студент може да натрупа тези практически умения преди да излезе на пазара на труда трупайки теоретичните знания, може да, ги, да натрупа и практически умения. Това може да се приложи във всички дисциплини. По този начин може да се постигне конкретна цел, а студентите ще имат инструменти, с които ще натрупат увереност и умения, които са им необходими за реалната работа. Работейки в екип, учениците могат да се учат от връзниците си. По този начин могат да натрупат реални умения, които ще им бъдат необходими в бъдеще. <clears throat> Благодаря, много беше интересно. Искам сега да чуя какво мислят колегите от парламента които искат на е, думата, може би малко да си помислят. Елга. Yes, uh, once again, um... И така, още един път трябва да кажа, че отворени са вратите и на тази комисия, и на целия парламент а, по отношение на така наречените меки умения. На прав път сте. А, хубаво е, че сте осъзнали това. Училищното образование, разбира се, е много важно и университетското образование е важно, но ако искате а, да достигнете до онези, които са в а, неравностойно положение, тези умения, за които говорим, а, така наречете меки умения, са особено важни. Трябва да поработим за тяхното развитие и ако има други примери за положителен опит за най-добра практика. Ще се радваме да ги споделите с нас. Ще използваме възможността да научим от нещо от вас. Но общо взето насоката, в която сте поели, е правилна. И надявам се ще продължи взаимодействието между нашата комисия и вас. Господин Неков. Благодаря, госпожо председател. Аз съм доста ангажиран с самата тема и слушам а, внимателно а, всяко предложение, което идва от младите хора. Смятам, че ние трябва да имаме по-ясни мерки как да мерим а, меките умения, преносимите умения, тъй като те са много важни и това а, ни разграничава от миналото, че сега работодателите търсят а, умения, които да са приносими, а, но това, което забелязвам, това, което са ми казвали младежки организации на европейско ниво, че 56% от тях смятат, че мненията на младите хора не се вземат на предвид. А, смятам наистина, че трябва всичко да бъде обърнато по-прагматично, но самата тема е много абстрактна. А, фокуса, който е към а, беженците, а, не смятам, че не е правилен. По-скоро смятам, че ние трябва да осигурим бъдеще за абсолютно всички и беженците да бъдат част от, от това решение, тъй като има препоръка на съвета до 2018 година всички държави членки да могат да, да въведат национални квалификационни рамки за тези умения, за меките умения и за професионалното образование и обучение. И заедно с това те да са в унисон с Европейската квалификационна рамка. <laughs> Смятам, че по този начин, когато имаме единна система, вече ние може да инвестираме в тази система и беженците да намерят равноправно място в тази система на меките умения и на приносимите умения. Благодаря. Grazie di questo contributo. Eh, Altri колеги. Благодаря ви, е, е, благодаря ви за вашия принос. Сега ви давам думата на Христина. Благодаря, госпожо председател. Е, бих искала да кажа следното. Преди две седмици парламентът прие резолюция по отношение на доброволческата работа. Процесът на наемането на младите на работа, условията, при които работят младите доброволци, обаче трябва да бъдат признати, защото доброволците нямат много пъти така формална подготовка това първо. Друг проблем, който искам да спомена, това е нещо, което и вие споменахте, е следното. В бъдеще нашата дейност се изисква екипна работа. И участието в проектите, несъмнено, е, е изваредно важно за подготовката на младите за бъдещата им дейност не само чрез програмата Еразъм Плюс, но и по други начини може да се насърчава това развитие. Могат да се насърчават всички инициативи, които помагат за формирането на умения за е, работа в екипи. Възнамерявате ли да направите нещо в тази насока за насърчаване на работата в екипната работа? Аз винаги съм за признаването на на е, доброволното, доброволната работа. Вече в моята страна е предвидено това в рамките на признаването на а, е, дипломите от висшите училища. Аз не го върху а, е, училищата, не говоря за университетите. Вече се е предвидено а, това да неформалните дейности да бъдат признати. Имаше много интересни опити, при които младите научи, учеха по-възрастните как е, да използват компютъри, компютрите и е, им издадоха всъщност, им беше издадено съответните дипломи. Така че е, за този, тези доброволни дейности ние може да бъдем, да повлияем върху това нещо, да насърчим страните да го направят, но както каза господин Еков, е, е, вече имаме такива инструменти, защото меките умения са предвидени, новата рамка ще признава това, взаимното признаване между държавите на курикулумите и на дипломите, а също и признаването на кредитите. Този опит всъщност зависи малко от университетите. Аз мисля, че да може да поговорим още по този въпрос, но и да предвидим някои положителни, положителни мероприятия. Днес ще предложим, ще срещнем с университетски представители и ще предложим вашите идеи. Благодаря съвсем накратко. Искам да кажа да а, се подкрепям идеите, които бяха изразени тук по време на тази дискусия. А, искам да привлека вниманието ви към дневният ред, програмата за развитие на уменията, която е разработена от Европейската комисия. Искам да призова младите, които работят в различни организации, да се възползват от нейните възможности. Много беше полезно като предложението. Има много специфични дейности, които се провеждат и вие ще проследите това и ще бъде много интересно за парламента да се е, вземе под внимание този въпрос. Благодаря за всички е, изказвания. забележка. искам да знам един простичък въпрос е, към е, госпожата там. Казахте, можете да ни помогнете че можем ние да ви помогнем да се получите от нашия опит. Как смятате точно, че може да стане това на практика? Това е съвсем конкретен въпрос. Тук преди няколко години започнахме да структуриран диалог с младите европейци, представители на различни форуми, Имаме едно взаимно, поехме взаимен ангажимент да изслушваме представителите на младите хора. Така че мисля, че ще е много интересно. Този форум ще бъде много интересен, но също така и да, се, да бъдем и като представители, изразители на вашите предложения и със сигурност ще това нещо ще го направим. Когато изготвите един доклад за инициатива, когато ние излезем с такива доклади, ще държим сметка, разбира се, за предложенията, които могат да идват от вас. И срещи, е, е, нашата, както знаете, това е включено вече в онлайн в нашата, в нашата е, ежедневна работа. Altre? Ok? Grazie. Allora, Intanto mi pare che sia stato un incontro interessantissimo. Мисля, че това е много интересна среща. Благодаря на секретарията за подкрепата. Йо. Бика. Благодаря. Е, само искам е, да подчертая, че когато става за неформално и формално обучение, е, границите между тези двете не трябва да бъдат така толкова е, ясни и категорични. Така че меките умения също могат да бъдат и голяма част от формалното образование. Благодаря на всички, които се изказаха по този въпрос. Имаме, разбиращи инициативи като младежкият паспорт, и трябва да кажа, че това са много полезни инструменти. И когато кажете на някой работодател, вижте, имам такъв младежки паспорт, не знам дали обръщат много внимание, добре е в бъдеще тези инициативи да получат по-голяма подкрепа. Да, ще се занимаваме с това. Обещаваме. Беше много интересна. лекция, която ни изнесоха тези млади хора. много от предложенията, които направихте, са много важни, но много ми хареса и въпроса, свързан с бъде... настоящето и бъдещето. Така че ние разчитаме на вас, защото Европа има нужда да направи скрапка, крачка напред, качествена крачка напред. И много ни харесва това, което правите, защото върви в е, посоката на една Европа, която преоткрива основните стойности и добре беше подчертано между обучение, образование. Това са две различни думи в италиански язик – така че вие много добре подчертахте колко е важно образованието и обучението. Благодаря ви много и ви пожелавам успехи. Продължавайте така. Довиждане и благодаря още веднъж. И сега ще преминем към следващата точка, но само искам да изпратя нашите гости. Allora. Bene. Колеги, колеги. Добре, колеги. Знаете, че сега е моя доклад. Не. Моля да по-бързо да стане това движение. Sorry. We have to continue our works. Please uh, if you leave the, the room... Моля, напуснете залата, ако обичате по-пъргаво и тихо. Минаваме към следващата точка от дневния ред. Allora, bene, adesso passiamo. Добре, сега ще преминем към доклада, който ми беше възложен за въвеждането на програма е, на е, Творческа Европа. Искам веднага да кажа обаче, че за 5 минути трябва да се говори. После ще говоря 5 минути, след това ще е, ви дам думата Искам да благодаря много на всички тези, които помогнаха. С забележки и предложения. Само искам да кажа, както знаете, че регламента за, от 2014 година за творческа Европа има за цел за въвеждането на програмите, които, решение, което беше взето на конвенция на, на председателите на комисиите. И малко искам да изпреваря тази оценка, която ще бъде направена от комисията до година, да оценя от страна на парламента как програмата се изпълнява по специфичните и общите цели. За това се опрях не само на проучванията, благодаря на различните департаменти, но също и на многото срещи, които бяха организирани в държави членки, на европейско равнище, във форума на културата. Имахме среща с комисията, с генерална дирекция култура, генерал дирекция медии и така нататък. DG Connect а също и имаме много добри отношения с парламентаристите. Много е важно тук, разбира се, аз съм на разположение, вие видяхте проекта от доклада, готов съм да приема всеки предложения, но това, което е важно, е малко да направим една оценка. Както знаете, Творческа Европа обедини програмите, които бяха различни програми. В една едина програма, първоначално те бяха раз... отделни проекти, но бяха две подпрограми. Знаете също, че получихме, успяхме получихме това, което е необходимо от бюджета. Смятам, че е много важно да се поддържа рамката за тази програма поради необходимостта в тези сфери, но също и защото има една критична маса, има по-голяма видимост и трябва да се разгледа или в културното измерение, или заради това, че това е един сектор, е, нарастващи заетост, е, като производство и като културно и езиково разнообразие. Знаете, че е, трябва да разглеждаме нещата по-общо Говори се за един периметр за около 7000 работни места. Повече от 1 милион предприятия участват и е, уча... трябва да участват и повече младежи. С... Има и по-голям капацитет за сътрудничество. В новата структура на комисията Юнкер е, това, че съществуват две генерални дирекции култура и е, Конек, е, които ръководят тази програма, направено е усилие, разбира се, за силна оперативна интеграция, което е много важно. И това показва какъв е подхода и какви са критериите. Знаеме, разбира се, медиите. Тук е по аудиовизуалният сектор е много по-заинтересован и се държи сметка за културните специфики на различни сектори, като разбира се, се поставя дарението върху най-различни проекти. Целта е, това е целта на творческа Европа. Съвсем накратичко ще го се изкажа. Имаме известен брой постижения, които бяха постигнати. Представянето на, на, на проект, проектите се увеличават 13 000 искания вече бяха внесени от операторите от аудиовизуалния сектор в различните сектори на дейност, които разглеждаме. Има някои нови елементи, за които ще мога да говоря. участниците в тези програми. Медия познава този сектор. Знаете, че програмата Медия отбеляза 25 години съществуване. Програмата Култура получи около 2000 искания, което показва, че наличните ресурси трябва да бъдат чувствителни, да позволят да се вземат, може би не всички проекти предвид, но всички тези, които са много полезни като в областта на културата. И това е много важно, ако искаме в тук да насърчаваме езиковото разнообразие, културното разнообразие, да засилим този сектор, който е източник на работни места. За съжаление, нещата не са толкова добри в момента. 32% от предложението само са приети изключвам тук частта, която автоматично се предвижда за дистрибуцията. И само 15% е успеха, което разбира се води до недоволство. Това за 2017 година искаме увеличаване, чувствително увеличаване на портфела, който се запазен за Творческа Европа, за да може да гарантираме успеха на една програма. Бюджета се изпълнява 100%, но е, капацитет е огромен, що се отнася до разходите. Знаете, че за 7 години ние имахме бюджет 1,7 милиона евро. Това е 0,14% от общия бюджет. И мисля, че 31% ще отидат за 30% е, културата, 50% за медиите и като говорим за ресурсите, нещата се промениха. От 2017 се увеличиха нещата, стигнахме до 202 милиона, но знаем, че съветът много често прави някои урязвания. И Комисията култура и бюджет, слава Богу, предвижиха инициативи, които се противопоставят на тези урязвания и е, що се отнася до някои критични елементи на този доклад? Първият въпрос. Според е, много оператори е, елементите от чисто економическите елементи обикновено преобладават. Програмата Медии доказва, че е, това е една програма, от която има нужда е, сектора, аудиовизуалния сектор, ако трябва да се е, гарантира някаква видимост на програмите и на филмите, трябва да се постави ударението върху авторското кино и така нататък. Някои области изискват по-чувствително участие, например онлайн платформите. Знаем, че в момента има една оферта вече, по която трябва да се помисли и да се променят нещата. По отношение на международните пазари, нашата видимост не е достатъчна, независимо от новия фонд, който се добави, за да се гарантира участието на международно родище. Още един елемент. Става дума за системата която беше въведена да гарантира еднаква конкуренция, но ако не се коригират нещата, тя проваля конкуренцията и не позволява да се въведат проекти, които наистина да имат културен смисъл. Програмата култура е необходима, защото позволява да се гарантира известен брой проекти, които изразяват синергията между различните действителности. Има едно транс транссекторно сътрудничество, поставя се ударение върху мобилността и мисля, че поставихме ударението в, а, върху разликата между малките проекти и големите, но съществуват и структурни и административни проблеми. Мисля, че приоритетът да се засили капацитета на сектора има няколко приоритета. Всъщност, засилването на капацитета на сектора и подобряване на мобилността. Тук установяваме, че е, художествената стоеност на проектите не е достатъчно добре подчертана, като проблема е с, свързан с показателите. Те не са достатъчни, трябва да се да бъдем по-амбициозни, да се определи както с е, обсерваторията за аудиовизуалните средства, да се определят определени критерии. Ние тук е, нямаме достатъчно информация е, и що се отнася до мерките за подкрепа, накратко, има, знаете, че има четири проекти за сътрудничество, транснационални сътрудничество, говоря за четирите конкурси, мрежите, платформите, литературните преводи и така нататък. Мисля, че транснационалните проекти, дори и да са разпределени като на малки и големи проекти, изразяват по-голямата част от исканията. Това са 37 милиона годишно. Но има някои мрежи, които се работят по-слабо и, и някои проекти, които са по-слаби, биват изключвани. Затова трябва да направим необходимото, е, за да засилим тази, това сътрудничество в е, мобилност, иновация и други е, такива сфери. Трябва да се опитваме да увеличим и ресурсите. Вече има 22 мрежи, които са избрани на базата на един конкурс, последния конкурс. Вече изтича срока, изтича. И тези мрежи представляват истински е, културни инфраструктури. Това те, именно те способстват да се гарантира европейското измерение в този сектор и които насърчават асоциациите и групите, които защитават тези малки проекти. Но трябва да внимаваме повече, че някои сектори още не са обхванати, да насърчаваме покритието на тези сектори, да държим сметка за тези, които не са взети под внимание. Платформите са 11% от проектите обхващат дизайна, новите, новия начин на раз, развойните дейности. И е много важно, ако искаме да поставим времето върху много откритите талантливи лица. И е, като става дума за литературните преводи, аз установявам от страна на издателите искане за ревизия на този сектор. 24% става дума за преводи на по-малко разпространени езици. И не смятам, че има истинско развитие на тези пакети за превод на многогодишна острова. И трябва да помислим по-задълбочено по този въпрос, да видим защо не са използвани тези възможности. Мисля, че може би има връзка с цените трябва да се помисли и по този въпрос и не се поставя ударението върху искането на парламента, което искаше да се ограничи не само до превода, но и промоцията, което да гарантира е, развитието на издателската дейност, познанията за книгите. Знаете, че в този контекст за творческа Европа. Има много важни програми. Е, Европейската столица на културата, е, е, европейските награди и може, като говорим за европейските столици, трябва да подчертаем това, че поисках и ще има възможност да говорим с координаторите – поисках да се извърши анализ 30 години след започването на този експеримент. Мисля, че ще бъде много интересно. Това е стратегия, която трябва да се запази. Що се отнася до програмите и подпрограмите култура, знаете, че през 2017 ще има нови приоритети. Това 12 проекта бяха прияти във връзка с мигрантите, което е твърде малко, защото бяха много повече предложените проекти. Но това има опасност това, е, тази, тази да да не успеем да се справят с необходимите проекти. За, няма все още бюджетен перо, което е предвидено за, това, за нашите предложения, но се надяваме, че все пак ще получат отзвук. Сега има един, една затрудност. Те не се чувстват достатъчно участващи нито в приложението на програмата, нито в стратегическите аспекти програмирането тези идеи, които са натворени с културата, не става дума само за медиите, е, при около тях липсва необходимия диалог. Операторите не считат, че опростяването и прозрачността са били достатъчни, дори да може да признаем важността на тази система. И се иска от нас да поставим ударението върху прозрачността и опростяването. Няма е, стандартен формат за тази, това сътрудничество. Поставя се ударението върху по-слабите оператори. Има общо искане, търсене за използване на системата, глобалната система, а не само класическата система на определение на разходите. Това нещо касае и програмата Еразъм. Поставя се ударението върху оценката. понеко път критериите са различни, съобразно експертите, към които прибягваме. В някои области имаме чувство, че са направени експерименти, но не, с не е голям успех. И друг един въпрос, който си остава актуален, това е дистанционната оценка. Знаете за какво става дума. Сектора на, на предприятията в областта на творчеството и културата счита, че не са достатъчно е, така, уважени, архитектурата, дизайна, филмовата музика, всички тези сектори, като ще стоят малко настрани. И друго нещо, Трансекторния аспект не се е развил достатъчно, въпреки че се считаше като нов елемент в основата на тази програма. Новаторските проекти, творческите проекти се използват за подкрепене на тази програма. И ние считаме, че трябва по-скоро да се преразгледа този въпрос, да се помисли отново с цел да се въведат е, малко някои новости, социалните въпроси, не само е, бежанците, един ред, който ще касае двустранните отношения с трети страни. Малко и там има сериозни слабости. Днес се говори много за Средиземноморския регион. И третото е, и третия въпрос са транссекторни проекти, новаторски проекти. И мисля, че това ще ни позволи да реагираме на различните е, ситуации, които са възникнали. Предполагам, че сте се запознали с моя проект за доклад, но Що се отнася до инструмента за гаранция на кредита, с известно закъснение на 30 септември е, конкурсът беше обявен за финансовите институции и се поставя ударението тук върху капацитета на финансовите институции. 120 милиона евро ще бъдат предоставени под форма на бюджетна бюджет DG Connect също е заинтересован от тези, тази ситуация. Ние бихме искали да включим тези ресурси в контекста на FC. Това е нещо като изпит за комисията. Важен е проекта и ни се иска този инструмент да позволи да се държи сметка за аспекта малки и средни предприятия, но също и да се държи сметка за не търговския сектор. Мисля, че това е много важно. Въпреки, че инструмента ще бъде по всяка вероятност използван повече от малките и средни предприятия. Извинете, много така се продължи. Моето изложение благодаря на всичките, които спомогнаха за този доклад. Знаете, че има някои затруднения по отношение на време и пространство, може би е, с някои изменения, които бъдат предложени. Аз е, ще, този доклад може да стане по-изчерпателен. Сега ще дам думата на колегата Вента. Пани Пшеничонца, на встъпие, Благодаря, госпожо председател. Поздравявам ви за великолепния доклад на тема Творческа Европа. Съгласен съм с вас, че е необходимо да се увеличи, да се засили сближаването между програмите и агенциите, които ги ръководят. Необходим е, разбира се, и секторен подход – но необходимо е да съществуват и взаимни връзки между различните програми. Синергията е много важно условие, за да може Европа да бъде свързана с други програми, като Еразъм Плюс, например. Програмата, медийната програма. Съгласен съм с докладчика, че е необходимо да се промени подходът, за да се създадат, да се постигне равнопоставеност. Тъй като а, има някои постановки, които не облагоприятстват страни, които имат голям творчески потенциал. Не ме убеждава 11-та точка от доклада – Необходима е по-голяма прозрачност. за да се привлече участието на повече проекти в, в програмата Творческа Европа. Медийната програма трябва да обърне внимание върху дигитализирането, цифровизацията на европейското културно наследство. Необходимо е по-активно участие за подкрепа на европейските продукции. Трябва да се разшири програмата на Едия Мундис. И трябва работата да започне колкото може по-бързо и тя да бъде колкото може по-ефективна. Имам съмнение по отношение на тавана на 2, от 2 милиона евро. за проекти, като се изключват, откъдето се изключват програми с европейски, общоевропейски обхват – Съгласен съм, че през 2017 година трябва да се проведе подготвителната дейност за Европейската година на културното наследство. В заключение, трябва да кажа, необходима е помощ за сектор музика и да се намери неговото място в програмата Творческа Европа. Благодаря ви за чудесния доклад и очаквам да работим заедно по измененията.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 um, very generally con, um... Благодаря, Силия. По отношение на философията на програмата, знаете, че имаше разисквания дали трябва да се обединят тези две програми. Но в момента виждаме, че секторният подход не е особено успешен. Необходимо е да помислим по този въпрос. Същото се отнася и до гарантираните а, инструменти. Т.е. инструмента за гаранции трябва да видим дали ще има полза от него. Рано е все рано е да се каже. А, но ще трябва да установим това през едните месеци и години, защото за следващите програми е много важно да знаем какво е въздействието на този инструмент. Да, само една генерална дирекция трябва да отговаря за всички програми, а не те да бъдат разпределени между няколко генерални дирекции. Добре, разбира се, в комисията повече хора да работят по тези въпроси. Има някаква, някакво основание за това, но от друга страна, ако всички програми са в една генерална дирекция, ще бъде ясна отговорността за тях, кой носи. Сега, каква е връзката между програмата Творческа Европа по отношение на економическите цели, економически жизнеспособните цели и комисията би искала да тръгне в тази посока. Но мисля, че сега подходът е до голяма степен едностранчив. Много се подчертава економическият успех. А недостатъчно а, а, а, културните проекти с идеална цел. Необходим е по-добър по баланс между едното и другото. Економическият подход и културните проекти от друга страна, културните проекти е, се оплакват, че е, е трудно да се кандидатства, ням, не им се обръща достатъчно внимание и трябва това да се промени. И както вече казахте, необходимо е кандидатстването да, стан, да бъде по-лесно за малките проекти. И нещо, което споменаха и нашите млади гости, мисля, че програмата трябва да отдели повече внимание на културния диалог. Там а, а, до, сега, до сега няма така, не се полага достатъчно усилие за него. Тоест, мисля, необходимо е а, а, да се работи повече за създаването на мрежови връзки. И също така да се обърне внимание на бюджетната подкрепа за програма Творческа Европа, особено за културните проекти. А сега е да направя някои критични бележки. Специално вашето предложение е, европейският проект да бъде разделен на три копродукции, съвместни продукции, иновации и мобилност. Ще работим и по някои от вашите други предложения, но не мисля, че това специално предложение е уместно. Защото ако искаме да имаме повече подкрепа за творческите проекти, трябва да подкрепим малките проекти в културната област. Благодаря. Благодаря, госпожо председател моя колега господин Джамбаски, който е докладчик в Сянка, трябваше да отиде и да гласува в друга комисия, извинява се и ме помоля аз да споделя с вас някои от неговите забележки. Първо искам да благодаря на докладчика за нейната работа а, по това досие. Е, според господин Джамбаски става дума за една успешна програма, нещо, което а, смята и госпожа докладчикът. И ЕКАРЕ се е съгласна, че програмата не е достатъчно добре финансирана, че тя трябва да бъде разширена в трети страни, а също така да обърнем повече внимание на културната дипломация. Във връзка с миграционната криза, някои а, от приоритетите като че ли не се приемат от всички. Европейския съюз сега е изправен пред предизвикателства, а, които не е, а, с които не се е сблъсквал по-рано. И а, отпускането на повече пари не гарантира по-висока ефективност. А, трябва най-добре преди всичко да се използват оптимално съществуващите средства и да се а, уточнат приоритетите господин Джамбаски добавя също така, че е, има съмнения по отношение на управлението на някои от програмите. И когато, където взимането на решения а, а, от подиспълнители не е достатъчно ефективно. Той подкрепя призивът за последователност а, в политическата област защото творческа Европа сега не може да не е в състояние да отговори на всички предизвикателства и трябва по-добре да отговори на очакването на европейските граждани. Благодаря. Господин Страевски. В началото още искам да благодаря на госпожа докладчика. и да подчертая, че трябва да се подготвим от рано за предстоящите дискусии във връзка с програмата. Най-напред трябва да се посочи че е необходимо по-добре да се познава културният контекст, за да може да се решават проблемите, свързани с културните ценности. Познанията, които са достъпни, са не особено качествени. Много често там има грешки, избъркани дати, имена и прочие, преопростявания, опростенчески подходи и така нататък. Тоест, свидетели сме на така снижаване на качеството на познанията и трябва да се опитаме да помогнем, спомогнем за подобряване на качеството на а, познанията. Необходимо е също така да се преодолеят бюрократичните подходи, да се опростят а, процедурите, особено тези, които са свързани с неправителствените организации – Подкрепяме всичко, което ще доведе до опроставане на процедурите и счетоводната дейност. А предпочитаме да правим по-малко, но по-качествено, по-добре. Не съм, не подкрепям нашата отговорност да, да да обхване малките проекти. Ние не работим с малки местни проекти, защото Европейска столица на културата и други подобни проекти трябва да бъдат изпълнени на много високо равнище. И ако генералната дирекция започне да се занимава с местни локални проекти, това според мен няма да бъде продуктивно. Тоест, нека правим по-малко, но по-добре да го правим. И сега накрая на за Европейската столица на културата. Запознат съм с всичко това, което се прави в тази област през последните години. много от проектите за Европейска столица на културата през последните години не бяха успешни, но не го казваме, тъй като защитаваме проекта като цяло. Защото да се е, похарчат много пари за един или друг град, е, значи фактически, че да прахосваме тези средства, било за забавление, било за други непродуктивни цели, е, а место да ги дадем за образование или в помощ на културата. Необходимо е, значи, да се оказва подкрепа на добрите практики, но също така да извлечем полки от провалите си. По този начин ще имаме по-убедителни доводи в искането си за повече бюджетни средства. Благодаря, господин Граматикакос. Мисля, че по този така труден, трудна тема, която третирате в доклада си, сте успели. Доклада е добър, обхващате много въпроси. Това, което е пропуснато, ще бъде добавено в измененията. Искам да кажа, че имам съмнение по отношение на връзката между медии и култура. Дали тази връзка ще функционира? Също така имам съмнение по отношение на така наречените бизнес критерии. Боя се, че тази програма, как, също както е Разъм Плюс или други подобни европейски програми, започва с добри намерения, но в крайна сметка се бюрократизира. Мисля, че трябва да пожертваме някои други дейности, така че тези програми да станат по-прости и по-съдържателни. Да бъдат по-практични. Удивих се от 15%, които споменахте за програмата Култура. Знам, че много творци в моята страна, пък и в други страни, които познавам, са разочаровани от резултатите. Това е тяхната последна надежда да получат някакви средства от Европейския съюз, но сумите, които получават, са много малки. Конкуренцията е огромна, огромна е бюрокрацията. Затова те много често се отказват от кандидатстване. А може би трябва да помислим и по този въпрос. да видим а, как ще бъде възможно да увеличим този процент, за който стана дума а, на онези, които се ползват от европейските средства. И още една бележка, която съм споделял много пъти, пък и други се казвали същото. Европа а, преживява труден период а, и няма така много неща, с които може да се похвали, а, освен културата. И затова а, нашата грижа за културата, средствата, които отделяме за нея, а, са много важни. Да смятаме, че хората на културата са някъде в периферията на нашите интереси е нещо много опасно. а фактически опасността за Европа е именно дефицитът на култура. Това ще отрази и в изменения, които ще предложа. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда съвсем а, кратка. Искам да ви благодаря за доклада. Разбирам, че е трудно да се обхване а, такава сложна тема и да се формулират а, предложения за подобряване на сегашното състояние на нещата. А, съгласна съм с господин Строевски. Имахме проекти за културна столица на Европа, обаче обаче тези проекти като че ли не бяха, резултатите от тях не бяха оценени не бяха анализирани. Мисля, че трябва да анализираме по-добре под резултатите от подобни програми. Искам да подкрепя призива на колегите, че трябва да подкрепяме висококачествените проекти. Защото, например, програмата за Европейската столица на културата – не е добре позната. Много пъти хората въобще не знаят за какво става дума. Трябва да помислим и за това. Благодаря, госпожо председател. Нямаше да се изказвам. Обаче коментарите във връзка с Европейската столица на културата, ме провокираха да се изказвам. Някои казаха, че тези проекти са се провалили. Не съм съгласен с това. Мисля, че има много положителни примери. Много от тези програми за Европейска столица на културата бяха успешни, доказаха положителните си, положително си въздействия върху европейския културен живот. през последните години работата по, по тези проекти беше много успешна, т.е. не може да се каже, че те са се провалили. Необходимо е, разбира се, редовно да се, оце, да се оценяват резултатите от изпълнението на тези проекти. Но, но трябва да се каже, че не става дума за някакъв така измислен проект, в случая обръщаме специално внимание на а, а, устойчивостта, на нещо, което ще има въздействие и в бъдеще, нещо, което ще помогне на хората, които живеят в Европа а, и сега, и в бъдеще. И в рамките на този доклад в никакъв случай не мисля, че трябва специално да се говори за за а, е, програмите Европейска столица на културата, това е една много малка част от а, творческа Европа. Какво имаме на разположение програма Творческа Европа? Само 1 милион годишно, е това е капка в морето. Много повече е необходимо. Е, но, тези средства трябва да бъдат е, добавени от съответните региони и градовете. Така че не трябва специално внимание да е ударение да се поставя върху програмата а, е, за столиците на културата, а да се обърне внимание на редица други елементи, които са подценени според мен. И да се споменат и примерите за успешно провеждане на програмите за столица на културата през последните няколко години. Благодаря. Няма, не искам да започваме сега разговор по този конкретен въпрос. Чисто юридически това не е част от програмата Творческа Европа. И нека така и да остане. И за това моят доклад не навлиза в правните основания за провеждането на програмите Европейски, Европейски столици на културата. Мисля, че дебатът, който водим тук, показва необходимостта от по-внимателно анализиране на а, рамките, в които работим. Като се има предвид информацията, която комисията ще го повести до година, трябва да се подчертае необходимостта от оценка, от анализ на резултатите – Процентът на инвестициите от, като част от общия бюджет много красноречиво показва колко основателни са нашите искания. Необходимо е да се привлечат повече европейски граждани в участие в този дебат, да се види какви пречки срещу не. И наред с това е добре да използваме по-ефективно ресурсите, с които разполагаме. Благодаря. Стоевски. Благодаря съвсем накратко. Бих искал да коригирам. Нито аз, нито колегите са казали подобно нещо. Това, което казах, че проектите за Европейска столица на културата просто не трябва да подчертават успешните примери. Не съм казал, че те са провал. Участващите градове наистина отделят 50 милиона евро годишно, а ние отделяме само 1 милион. Тоест виждаме какво, какъв дисбаланс има. Но наистина трябва да насърчаваме добрите проекти и да подходим критично, когато има провал и на успех. Председателката благодаря. А сега ще се обърна към комисията. Искате ли да добавите нещо към казаното до момента? Господин Бартак? А, в такъв случай аз също искам да благодаря за положените усилия. Да, благодаря ви, много благодаря. Наистина сме благодарни за проявения и интерес от страна на вашата комисия във връзка с изпълнението на програмата Творческа Европа. Благодарни сме и за предложенията в проектотекста, а и тези, които се очертаха в дискусията и как да се подобри управлението на програмата. Съгласни сме с изказването, че финансовите средства не са достатъчни. Да, свидетели сме на това всеки ден, когато правим оценка на различните проекти. Разбира се, съгласни сме и с предложението да се увеличи финансирането, ако това разбира се е възможно. Съгласни сме и с желанието да се подсили и междусекторното измерение на програмата, защото знаем, че наистина а, не се финансира достатъчно хоризонтални проекти, които да обхващат аудиовизуалния и неаудиовизуалния сектор. Същевременно 13% от програмата покрива хоризонталните измерения. Ако извадим сумата, която е отделена за финансовите инструменти, за информационните бюра по програмата и обсерваторията, ще видим, че наистина разполагаме с много ограничени средства, с които да постигнем нещо значимо. Отбелязахме си желанието на докладчика програмата да се отвори повече към страни от южното, южното Средиземноморие, като Турция, Тунис, например, и сега работим в тази насока. Същевременно обаче трябва да кажа, че е прекалено рано на този етап да се прогнозират промените, които биха могли да се въведат в програмата във втората част от този 7 годишен период, защото в края на тази година поне в културния сектор на програмата нямаме достатъчно доказателства за резултатите от програмата. По голяма част от проектите са с срок две години или повече, така че едва сега получаваме първите резултати. Първите подобни резултати ще а, станат ясни а, в следващата година, така че в средносрочния преглед ще имаме вероятно една критична маса с а, информация за това как, а, какви са резултатите от програмата. На този етап е трудно да се каже. Разбира се, ще представим и а, средносрочния преглед пред Европейския парламент след около една година. Финансовите критерии а, следват а, правното основание на програмата. Същевременно обаче се опитваме винаги да гарантираме а, участието на независими експерти в оценката на програмата, които да гарантират, че качествата на програмата се отчитат, но, както знаете, това може би е малко странно, но това е едно от изискванията по регламента, защото се взима за даденост че тези програми трябва да оценяват върховия творчески потенциал и качества, но това не е водещия критерий в програмата като такава. Освен това, мисля, че трябва да обсъдим, ако е възможно, предложението да се направи разграничение между сумата, която е предназначена за а, творческите проекти, около 14 милиона евро и отделните категории. А, знаем как функционира програмата и по този начин може би ще се създаде малко повече трудност по-малко поле за маневриране ще има в процеса за подбор. Същото въжи и за мрежите. Искахме вместо финансиране за на мрежата, искахме тези мрежи да бъдат насочени към конкретни проекти. Същевременно обаче средствата, които се отделят за мрежите, обикновено се разходват само за операторите, тези, които обслужват проектите. И резултатите, които се наблюдават в края на проекта, не получават достатъчно финансиране. Така че в настоящата система не виждаме а, такова припокриване. На следващо място трябва да се разгледа и методологията, която се прилага от независими експерти. Разполагаме с около 20 000 експерта в момента и проектите се разпределят към експерти, които са запознати с съответния сектор. Някои от предложенията, които са в проекто резолюцията, се движат в тази посока, но изпълнението зависи от средствата, които ще бъдат отпуснати. Тук става въпрос за наградата за театрално изкуство или пък за дискусиите с експерти в Брюксел. При настоящите обстоятелства изпълнението ще означава, че ще имаме по-малко средства за а, проекти за сътрудничество. Така че трябва да видим какви са необходимите средства, така че да имаме предвид какъв е обхвата, в който можем да действаме. Предвид бъдещите програми след 2020 година, мога да отбележа, че може би е добре да започнем да обмисляме структурата заедно с парламента, ако това е възможно – защото, както виждате, днес програмата не е добре балансирана. И някои от участващите тук в дискусията посочиха, че може би ще е необходимо да се направи едно дълбоко преструктуриране на програмата в бъдеще започнахме да мислим за рамкови програми за творчество и култура, които могат да обединят не само аудиовизуалния и неаудиовизуалния сектор, но излизат отвъд това. Под една шапка да се обединят, например, медиите като цяло или пък дори туризма като едно измерение за защита на културното наследство. Започнахме тази дискусия и приканваме парламентът да се включи в тази дискусия ще излезем с някои първоначални предложения, които ще бъдат включени в средносрочния преглед на настоящата програма. Трябва да натрупаме идеи как да се преструктурира програмата до средата на следващата година. По отношение на дискусията за а, европейските столици на културата, да, наистина, а, това е аспект, който не натоварва програмата отделяме 1,5 милиона евро всяка година, но същевременно това е идея, която ни дава един допълнителен лост в а, сектора. По този начин моби, мобилизираме милиони евро, които да се насочат а, към а, културните програми в избраните градове и наистина трябва да направим оценка. Оценка се прави всяка година за всеки град. Много подробна оценка се прави и ще продължим да информираме Европейския парламент във връзка с тези оценки. Благодаря. Благодаря на комисията. Само накратко искам да отговоря съвсем кратко, защото ще продължим да работим с колегите сянка. Мисля, че споделям напълно, че това е един въпрос, който е въпросът е да се засили в известен смисъл. Трябва да работим по съществуващия регламент. Така че доклада е, е касае изменения на настоящия регламент. Това е нещо различно от третата част от моя доклад. Представяме си как за бъдеще ще се работи и да посочим някои така на пътствие, що се отнася до новия регламент. Така че някои от вашите предложения и моите касаят третата част, например, да се засили, да се преразгледа дори и формално целите, които касаят повече културното качество и структурните елементи на регламента. Но и сега смятам, че това изискване на парламента спокойно може да бъде прието като темата за по-добро качество. Е, много колеги говориха за това. За... Е, това е едно изискване, което според мен е много важно според мен това е вече възможно да се представи като някакъв критерий. И другия въпрос по идеята на самата програма, струва ми се, че независимо някои неразбирания, които ние споделяме, това е да се изготви една единствена рамка и ще ще бъде полезно при някои условия. Както казаха някои колеги, като колегата Трупел, Здоевски, Граматикакис. Тоест, да има възможност да се сближат повече и да се, е, да се има по-голямо сближение и по-ефикасно в два аспекта. Най-напред в областта на транссекторната дейности, да има повече видимост на транссекторните проекти и сътрудничество. Например, социалното включване трябва повече да бъде засегнато. Второ, сътрудничеството между генералните дирекции при управлението на програмата се казва, че има такава една интегрирана работна група, но според мен трябва да има по-добър диалог и мисля, че тези ресурси, неадекватни ресурси, за които говорихме, в момента, в който а, мине това предложение, а, да има това може да има опасност да се намалят ресурсите на този инструмент и да се поставят ударение върху други средства, които се използват повече в Европа в тази област. Що се отнася до малките проекти, искам а, а, мисля, че трябва да се избегнат две грешки. Едната е да се счита, че всичко това касае големите а, обекти, големите, трябва да има място и за качествените проекти, които е, дори са и по-малки. Това, което виждаме, е, че няма много възможности на национални, национално равнище, има много искания към, е, към творческа Европа, но няма достатъчен капацитет на национално равнище да се отговори. Това вече го видяхме, трябва да го имам преди и сме съгласни по факта, че трябва да се приемат и проекти, които дори са малки, но имат по-голям капацитет като пилотни проекти, които да задействат по-важни дейности. А що се отнася предложенията, които направих за сътрудничеството, направих едно предложение, което е съвсем указателно, не е идеологично. Това е просто като идея. Много ще ми е интересно да зная какъв, по какъв начин по-добре ще се съгласуват нещата. Трябва да се е, има една трудност да се разбере каква е селекцията. Нещата са толкова различни, че става много трудно и не знае дали това е бюрокрация или е, ще доведе до повече прозрачност. Затова говорим за различни терминологии. Но ние нищо не сме променили от е, най-важния въпрос. В крайна сметка всичко ще свърши в една цел. Това е един проблем, с който трябва да се справим. След това отварянето към третите страни, мисля, че това е по сърце на всички нас има по-голяма в миналото съществуваше медия Мундус и в комисията се прави, работи по всички програми култури и медии. третите страни са не само близките, но и всякакви страни. Работи се по скъпи, по принцип, двустранни а, договори. Въпреки, че препоръчахме по-бедните страни а, да им да бъде да бъдат предвидени съответните е, ресурси. Но и някои е, с африкански страни, както Тунис, ние имаме много интересни отношения с тези страни, както Тунис и Марокко и други по-отдалечени страни. Но има опасност да провалиме тези отношения, защото е, малко този медиумодус беше изоставен. В новия регламент тази програма Европа и Мундус може да бъде много по-полезна, отколкото от останалите споразумения, въпреки че такива споразумения са необходими. Но малко са изоставени. И друг въпрос за мрежите, както каза Елда Трупел, знае, че това е един сериозен въпрос. Аз смятам, че без да стигнем до формата, както казахме преди, само да се даде такива грантс, фондове, за функциониране, по-добре по да помислим да са по-представителни и да са нещо като инфраструктура на културния европейски диалог, възможността да се познава, да се обяснява, защото това да бъде една, една смес между а, различните проекти. И не трябва да забравяме тази, това измерение, което касае операторите на мрежите в Европа. А що се отнася до европейските столици, смятам, както казах и първоначално, че може да има различни етапи трябва тези е, мероприятия се да се провеждат не само в един град, а в различни страни, градове. И е, просто това създава възможност да се преосмисли, да се преосмисли всичките е, аспекти. Затова ще си позволя да предложа едно проучване, което беше извършено от нашия департамент по политиките. Тоест, да, за да имаме една по-голяма яснота по този въпрос. Знае, че се отделя по-голямо е, е, внимание на творческия аспект на проектите. Например, темата за мобилността на нали, лицата, които работят в тази област. В този доклад може да включим и темата за обучението, дигиталното обучение, което за мен е много важно. И, а що се отнася обаче до въпроса с ресурсите, колегата Юра, аз мисля, че днес трябва да знае много по-добре, че култур... Европа без култура няма бъдеще и да се инвестира в културното измерение на социалното сприжаване, свободата на лицата, творчеството а, и, и възможността да се изразяват хората творчески и да направим от това един, една самоличност, Днес Европа е изправена пред е, модернизация, глобализацията и трябва да бъде засилена и трябва да се развива културното е, мнозинство. Но това е много важен въпрос, който касае Европа и новите поколения. Така че да се инвестира в културата е нещо, е задължение, не е, е просто въпрос на избор. Така че това е една битка, която трябва да продължим много по-смело. Знаем, че има голяма... Знаем какво е голямата предизвикателство на годината на културата, така че няма да отговаря на всичко, защото ще стане много дълго, но аз иначе взимам под внимание вашите забележки и Разбира се, ние приемаме всеки ваши предложения. Искам да ви уведомя, че крайният срок е 17 ноември и комисията ще се състои през януари 2017 година. Благодаря още веднъж и преди, първо, преди да дам думата на колегата Мария Тереза Хименес за важния доклад относно Европата на гражданите, искам да благодаря за присъствието тук малко, може би съм пристрастен, защото става дума за италианци, но представителите на на Ков Комер, е, Ков представители на важни а, е, асоциации в целият трети сектор, третичен сектор – тук е и под заместник секретар сеньор Анджела Донгио, която отговаря за научно-изследователската дейност и се занимава с тази чудесна дейност, която е обучението чрез училище и работно място, нещо, което се работи в нашата страна. има възможност по този начин младите хора да работят и да учат едновременно. Благодаря за чудесното участие. но знаем, че е трудно да се организира всичко това, да, си, да има такива стажове, да се организират такива стажове. Благодаря за това, че сте тук, благодаря, че нямаме необходимото време да дам на думата на гостите, но благодаря, че бяхте тук. И сега преминаваме към даваме думата на колегата Мария Хименес Дърба. Благодаря ви. Добър ден на всички. Съвсем накратко ще ви представя а, тази инициатива, един европейски проект, няма да кажа нищо ново за вас. Знаете какво представлява този проект. Знаете, че в момента проектът е изправен пред редица затруднения. Въпреки това обаче се опитваме да постигнем общите си цели и сме наясно какви са те и какви са трудностите по пътя ни за постигането им. Знаете в какви времена живеем, евроскептични, няма да се фокусирам върху това, а този проект ще ни помогне да демонстрираме какви са положителните аспекти на Европа. Нарастващия популизъм в Европа показва, че наистина трябва да подновим акцента върху ролята на европейските граждани. Нека обясня защо програмата Европа за гражданите е стъпка в правилната посока. Една по-обединена, силна и интегрирана Европа. Защо трябва да подкрепим този проект? Знаете, че член 20 от договора за функционирането на Европейския съюз установява европейското гражданство в проекта доклада си обяснявам, че трябва да гарантираме, че европейското гражданство а, наистина е запознато с Европейския съюз по-добре. Нека обаче не се объркваме. Трябва да имаме една проактивна стратегия за това как общуваме, какво означава европейското гражданство и какво означава да си европейски гражданин за хората. Това няма как да се реши с магическа пръчица, но аз съм убедена, че това е стъпка в правилната посока, защото води до пряко участие, а също така и за сближаване в работа между гражданското общество, Европейския съюз, малките населени места и органите на местно управление. Бихме искали да подсилим усещането за европейско гражданство чрез конкретни мерки, за които, с които сте запознати познати. Например, побратимяването на градове, насърчаването на европейската младеж, функционирането върху работата на населените места и ролята на Европа. И искаме да помогнем на гражданите, които имат евроскептична позиция да се запознаят с този проект, нещо, което им принадлежи. След решението за излизане на Великобритания от Европейския съюз, знаете, е една много актуална тема. Всичко това показва, че се отслабва връзката с Европейския съюз, а ние трябва да я подсилим. Трябва да осигурим решения, така че да се отделим от тази позиция. Трябва да бъдем по-активни. Трябва да насърчаваме духа на щедростта в Европа. Не можем просто да си седим и да оставим нещата да се развиват от само себе си. Аз наистина вярвам, че е важно да се уверим, че европейските граждани знаят какво означава да си европейски гражданин и как могат да участват в европейски проекти. Мисля, че това е пряко свързано и с финансирането, което се отпуска за тези проекти. Проектът Европа за гражданите а, имаше орязване в бюджета за периода 2014-2020 година. урязването беше с около 185 милиона. Това е много малък процент от многогодишната финансова рамка. Отделяме изключително много средства по Еразъм, Творческа Европа и така нататък. Но, за да се уверим, че можем да помим, изпълним минималните критерии с този проект, трябва да осигурим минимално финансиране – В доклада са посочени конкретни суми, те не са просто така измислени, те идват от конкретни проучвания. Трябва да подчертаем успеха на програмата Творческа е, Европа, но ако искаме да постигнем успех и резултати, трябва да имаме необходимите средства. Наистина е тревожна липсата на средства по тези, тези програми можем да постигнем увеличение, нещо за което се борим тук, но трябва да създадем нови механизми, така че Европа да бъде по-близо до гражданите. Това е един от начините. Тук съм днес и очаквам с нетърпение да чуя вашите коментари. Готова съм да отразя вашите коментари в измененията и разбира се да работим по-усилено заедно. Благодаря. Okay, I take over. Благодаря. Аз ще поема председателството на заседанието. Силвия трябваше да излезе. И така. Окей. Okay. Then Mrs. Guillaume. Госпожа Гиом има думата, заповядайте. <laughs> Както кажете. Благодаря, че ми давате думата и браво на Мария Тереза, че пое това досие и го извърши, и го осъществи с много ентусиазъм и много внимание. Ще говоря бързо. Споделям напълно и идеите, които току-що представи по оценката, която беше направена по тази програма. Трябва наистина да се подчертаят положителните елементи, какво представлява това като добавена стоеност на европейско равнище, е, тази програма. Това, това което е положително, това е, са предложенията, които ще се появят на правната база. Трябва да бъдем ясно, че парламента трябва да участва, разбира се, в е, вземането на решението и законодателния процес. Също по отношение на финансирането смятам, че не може да останем до тук. Това е, губи доверие в програмата и сега се говори много за едно евро на човек, което отива за тази програма. Мисля, че това е идеята, която трябва да имаме предвид за след това. Споделям идеите, които касаят е, комуникацията. Трябва да бъдем по-директни и по-ясни, по-специално по отношение на социалните мрежи. И това, че проектите трябва да поставят ударение върху европейските приоритети. И говоря за е, социалното включване, миграция, е, междукултурен диалог. Там е, от името на моята група, ако приеме, разбира се, може да, да се съглася с тези идеи. И три неща. Неща, които не са нещо ново. Първо, трябва да стигнем и до друг вид публика. Нов вид публика по-специално млади, които са твърде малко ангажирано в европейската сфера, да излезе малко от старата рамка с такива събрания, речи, всичко това като че ли не е много подходящо вече. Трябва да споделим опит с новата публика и новите, новия формат. Опростяването на процедурите на второ място това не е валидно само за тази програма, но още твърде бюрократично се подхожда в някои отношения и трябва да направи предложение за това. Ако правилно съм разбрал принципа, първо трябва да се запишеме на портала, да има идентификационен номер и чак тогава стигаме до формуляра. Има много е, по-прости неща, които могат да се задействат за това записване като, например, започването на процедурата, която е твърде, е, периода е твърде кратък, което, ако е, има повече време за записването, без да се променя периода за издава и излизане на становище, мисля, че нещата са по-прости. Защото в крайна сметка е, съществува определен парадокс. С твърде слаб успех – тази програма, която е много положителна, която дава много добра идея, води до много разочаровани. И е, на трето място трябва да има повече средства, които да са разпределени, прощавайте, но трябва да идентифицираме вида проекти, които искаме да подкрепем, да подкрепим приоритетно. Кои са тези, кои проекти и структури, как се решава проблема с големите мрежи и малките структури, може би има някакви нови форми и формули. И накрая, мисля, че в този доклад трябва да се почетае въпроса за постоянното, постоянния спад на финансирането от националните власти. Мога да дам няколко примери, ако наистина държите. И може би да поискаме контактните точки да бъдат по-активни на национално равнище и да споделят повече информация. Мисля, че това е доста работа, но, мисля, но това е като че струва ми се, че това ще подобри досието. Благодаря, Силви, колегата Юер. Uh, Благодаря ви. Групата на ЕКАРЕ като цяло е скептично настроена по реализирането на програмата Европа за гражданите. И аз съм като говорител на групата на ЕКАРЕ и осъзнавам колко трудно може с тези два доклада, като членове от е, Обединеното кралство, но е, ЕКАРЕ има позиция и над 70 члена, така че това е една широка позиция, а не както предишни години е, лична позиция. Тоест, това е една доста преходна година от гледна точка на много процеси. Ние приветстваме доклада за изпълнението на програмата Европа за гражданите, защото ни дава възможност да оценим силните и слабите страни и един конкретен анализ на базата на резултатите, които сме установили. ЕКАРЕ обаче има резерви по отношение на програмата. Има притеснение по отношение на програмата като едно една платформа за дебат и критично мислене за европейския проект. също но като се отхвърля а, скептицизма по отношение на Европа, като се очертаят възможностите, които идват от членството в Европейския съюз. Така че колегите от групата се чудят дали петиции, които идват от гражданите, могат да се превърнат в законодателни актове, при положение, че Европейската комисия не е задължена да го направи, съгласно програмата. Становищата, които не са благосклонно настроени към Европейския съюз, трябва да бъдат отразени и правомерно в европейското законодателство, защото те са валидни и по никакъв начин не бива да се коригират в кавички. ЕКР не вярва, че програмата трябва да получи а, финансиране, което да е съпоставимо с е, Еразъм Плюс и Творческа Европа. Еразъм Плюс реализира голяма част от целите в културния и образователния сектор по много ефективен начин. И не на последно място, този нисък процент от 6% трябва да се разгледа от програмата, така че тя да продължи да получава финансиране. Независимо дали стандартите са високо, прекалено високи или пък изпълнението е, носи допълнително бреме. Всичко това трябва да се изчисти преди да да се премине към следващи стъпки. И именно това приветства и доклада. Ето защо ние го приемаме и ще излезем с наши изменения. Благодаря. Е, дала парола, ура, колега. Давам думата на колегата Сантьяго. Може би трябваше да вземе думата малко по, по-рано. Слушаме. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на докладчика и да я поздравя. Да я поздравя за изготвения доклад и за желанието и да работи с докладчиците в сянка, да се да дискутира въпросите с заинтересованите страни. Споделяме мнението, че наистина трябва да се увеличи бюджета на програмата. Трябва да се увеличи сега още повече, отколкото преди, имайки предвид обстоятелствата, в които живеем. Мисля, че през последните години Все по-малко хора работят по тази програма в комисията. Трябва да се увеличи не само бюджета, но и работещите по проекта. След решението за напускане на Великобритания от Европейския съюз, надигащите се крайно леви и десни и популизма, наистина трябва да подчертаем какво означава точно европейското гражданство. Когато се намираме в една кризисна ситуация като настоящата, Хората много често се хващат за това, което им е познато, за семейството си, но това не е правилното решение. Не бива да изключваме всичко останало. Напротив, трябва да работим с всички за по-силна Европа, а не по-слаба Европа. Трябва да се насърчава комуникацията, достъпността до програмата. Всичко това се увеличи през последните години, но трябва да има повече публичност за тази програма. Може би ще бъде добра идея да се предостави повече информация за по-малки организации, които не разполагат с достатъчно ресурси, така че те да имат по-добър достъп до програмата, така че програмата да достигне до повече хора. Освен това ще бъде добре да се установи механизъм за създаване на мрежи, за сътрудничество, за споделяне и обмен на проекти между различни организации, които могат да участват в програмата. И накрая, Имам една резерва, може би отличен характер, що се отнася до отпусканите субсидии. По-добре е да се подкрепят конкретни проекти с конкретна цел, а не да се предоставя финансова помощ за оперативни разходи. Трудно е в противен случай да се направи проверка за разходването на тези средства. И всичко това зависи от економическите средства, които се отпускат от комисията. Това е едно от малкото програми на комисията, по които се отпускат такива средства. Средствата трябва да се отпускат за конкретни програми, а не за оперативни разходи. Освен това, има и редица проблеми, по които трябва да работим с различни организации, заинтересовани страни, така че да се отпуснат повече средства. По други програми се отпускат конкретни средства за конкретни проекти и мисля, че това ще сработи добре и тук защото когато говорим за услуги, наистина не трябва да са същите компании. Е, е, Малтезе. Grazie Presidente, anch'io mi congratulo. Аз също приветствам а, този а, доклад и ще го подкрепим. Много вече неща бяха казани за ролята на парламента. Няма да ги повтарям. Просто искам да се съсредоточа върху бюджетния въпрос, защото често наистина знаем, че културните програми на Европейския съюз не се финансира достатъчно. Е, трябва да се предвидят повече фондове, е, но се задоволяваме от това, което, което ни се отпуска. И смятаме, че може, че все пак е по-добре да имаме нещо, отколкото нищо. Но в някои случаи ще е по-добре да, има, да няма нищо, разбира се. Имам опит с е, културни програми, които имат парадоксален ефект Министерство на Италианското Министерство на култура за пусна една програма за, във връзка с културния, културното наследство, толкова е малко финансирано, че се срути на практика и се приключи. И много, примерно, много немски сайтове правят реклама на, на, на, на Италия, ние инвестирахме по един, една програма за подобряването на програмите. Комуникацията на фирмите се влуши и рискуваме този парадоксален ефект. Говорим за 30 сантима на граждани. Искаме да сближаваме Европа и гражданите. Ние сме голяма институция и говорим за една много важна тема за междукултурния дел, културата и така нататък. Но финансираме твърде малко. Първият символичен ефект, че просто ние не вярваме в, е, в, е, в тези проекти. И ефекта, практичният ефект е, че ние, които имаме много асоциации, с които трябва да се, да се справяме, да се справим с е, проекти, да се справим с бюрокрацията, докато за да бъде одобрен един проект. И 97 проекта, които вече внесохме, повече от тях не се станаха. И много потискащо е, че в този случай, ако финансирането е толкова слабо, че има опасност да се създадат, да се създаде ефектно отхвърляне между асоциациите, които са мотивирани да работят просто да няма ефекта на присъединяване към тези проекти. Да, това е действително нещо, което трябва да се вземе под внимание. Колегата Суедрова. Дякую, пани председкиня. Я бих хотела подякова... Благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря, да благодаря за това доклада, който осигурява една по-добра оценка и по-добро прилагане на програмата. Разбира се, дали от програмата успява или не успява, това влияе върху мотивацията на тези, които кандидатстват за нея. Вероятно, трябва да се окаже по-голяма подкрепа на дейностите на, в самите общности. Ние подкрепяме а, е, подобни инициативи. Това не е споменато обаче в доклада. Питам се защо. Аз ще внеса обаче изменения е, в тази насока, с които предлагам да се окаже подкрепа на сътрудничеството между градове партньори в Европа. Имаме много положителен опит в това отношение. Опит за изграждане на мостове, за създаване на връзки между гражданите от различни части на Европа. Това много допринася за чувството за принадлежност към Европа на гражданите. Говоря за дългосрочни партньорства, не за адхок инициативи. Благодаря. Госпожа Топел, благодаря. Благодаря за госпожа докладчика. Нейният доклад е много добре структуриран. Ще кажа с думата договори, защото в договорите е записано, че Европейския съюз е съюз на граници и на национални държави, на граждани и на национални държави. Защото е, именно това дава възможност и право на гражданите да намерят общото, си помежду, общото помежду си да работят заедно. Не трябва да се забравя, че хората имат възможност да работят заедно. А трябва да се види какво представлява европейската история, защото виждането за историята на Европа в различни страни е доста различно. А, така че е необходимо общо разбиране, без разбира се да пренебрегваме различията. А, това е много важно за европейското бъдеще. Много важно също е така демократичното участие, побратимяването на градове. Знаем, че има мрежа от градове и проекти за гражданското общество. Това дава възможност да се стигне до хората на място и да им се даде възможност да работят заедно. Сега, като се има предвид, че самото понятие за Европейски съюз се оспорва от някои, много важно е да подкрепим тази програма, защото тя е един чудесен инструмент, който дава възможност на гражданите да се да общуват и да работят заедно за бъдещето на Европейския съюз. Съгласна съм с това, което се каза до тук, освен господин представителят на ЕКАРЕ. Защото ако искаме да направим нещо повече за европейските граждани, просто смешна е сумата, която се отделя за тази дейност. И в рамките на препоръки трябва да кажа, че става дума за граждански инициативи. Защото до сега финансите идват от Европейската програма, но преди всичко става дума за съпричастността на гражданите, участието на гражданите. при толкова нисък бюджет, разбира се, трябва да се потърсят средства другаде, но дори бюджета да се увеличи, необходимо е да привлечем помощта на гражданската инициатива. Но просто трябва да настояваме за повече бюджетни средства. Е, защото така в е, Европа на гражданите е, така, взима средства от други проекти, а не това искаме да става. Благодаря, Енга. Искам да дам думата на комисията. Офисър, the Europe de la, de la, del programma. Credo. Мисля, че е, бяха интересни забележките, които бяха направени и те напълно отговарят на е, действителността, че ще бъдат направени предложения, но трябва да се направи една нова оценка на, на новата програмация, е, на новото програмиране. И има едно нещо, ако смятаме, че тази маса недостатъчни ресурси са, има три е, реда, три пера, е, не смятате ли, че ще е, може би по-разумно да се преразгледат е, разпределението на тези средства за програмите. И другото, правната основа. Каква е правната основа, тъй като парламента няма да приеме да работи пак по член 34, член 34, както вече бяхме дебатирали в комисията.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 Äh, die wird im Frühjahr des kommenden Jahres veröffentlicht werden und im Anschluss an diese externe Midterm Evaluation werden wir in einem. Äh, необходимо е да се направи средносрочна оценка на резултатите. А ние ще подготвим а, а, доклад, който ще представим на съвета. За първи път а, се подготвя подобен доклад а, за изпълнението. Ние смятаме, че е, това е, е, е чудесна практика в, в рамките на сътрудничеството. Едно сътрудничество, което започва от рано. И трябва да кажа, че сме на една и съща вълна. Искате увеличаване на бюджета и Европейската комисия го иска. Генералната дирекция, която представям, е, е, иска същото. Генерална дирекция Хаум напълно споделя вашите искания в това отношение. И смятаме също така, че комуникациите по отношение на програмата трябва да се подобрят. Разбира се, ресурсите, средствата са ограничени и от 2014 година насам се опитваме да използваме средствата, с които разполагаме, като ревизираме административните разходи, включително и разходите за контактни пунктове. Разбира се, това е свързано с трудности във връзка с изпълнителните органи. Независимо от това, се надяваме, че взаимните ни контакти и комуникациите помежду ни ще се подобрят. А също така ще работим и за упростяване, за което стана дума. Как работеше програмата до 2003 година и как се изпълняваше от, от тогава до сега? бяха направени усилия за опростяване, но въпреки това продължаваме да използваме отеждените процедури, които са типични за по-големите програми. Необходимо е предварително записване и така нататък. Всичко това е сложно, трудно е, тежка процедура и е, така разбира се, разбираме, че е трудно за такава програма, като настоящата, за която говорим, която е малка програма. Но ще продължим обаче работата в тази насока. Смятам, че сме в добра посока се движим за подобряване на изпълнението и за упростяване на процедурите. като червената нишка в програмата Творческа Европа това е през 2017 година вече да видим едно значително опростяване, да се дадат по-точни показатели на тези, които кандидатстват и да се опрости прекрената административна сложност. И накрая, за да отговоря на вашия въпрос, ще кажа следното – Винаги е трудно да се разпределят средствата, с които разполагаме. Работим с различни програми, всичките, всички те имат своята, своите основания всички те са легитимни. Как, колко пари да дадем на едните или на другите, колко да отделим за неправителствените организации. И тук съществува известна конкуренция, разбира се, между различните организации, които очакват средства от Европейската комисия. Очакваме резултатите от средносрочният преглед, защото не можем изцяло да променим подхода, по който, който имаме към програмите. Съветът дава а, приложение към а, своето решение, където е дадено в, в проценти за всяка мерка какви средства се отделят, средства какви за е, е, европейската столица на културата, какви за а, е, европейската, европейското културно наследство и така нататък. Разбира се, разпределението на средствата не може да бъде така точно определено, но че трябва да се придържаме към насоките, които, а, които ни е дадено, са ни дадени от съвета. Това е по отношение на правното основание. става дума за член 350 о, а, и на, трябва да се опрем също така на член 352. Именно той даде възможност за задаване, за, създав, за след консултации с правните служби на съвета или на комисията ще имаме възможност за формулиране на една по-точна на точното правно основание. А, няма, а, няма да говоря сега повече. Очакваме средносрочния преглед, анализираме резултатите от него и тогава ще а, видим. Аз през 2018 година ще има съобщение на комисията, което несъмнено ще се опре и на вашия доклад. Благодаря. Знаеме много добре, че някои от нашите искания касаят също и новото програмиране, но ще се опитаме да постигнем този резултат. И сега колегата Химене си има още 5 минути. Ако може да говорите по-бързо. Con minutos voy, voy a ir muy deprisa. Le doy las gracias a Silvia. Благодаря. Благодаря за всички забележки. Наистина необходимо е подобряване на правното основание уточняване на правното основание. Това е представителката на комисията, говори за процедурите. Нещо го споменахте, което споменахте и вие. Трябва да кажа, че ние се срещнахме с представители на организациите, които се изразиха много положително за усилията за опростяване на достъпа до програмите. Несъмнено, необходимо е подобряване на сътрудничеството на национално равнище. Програмата, разбира се, за, е насочена срещу евроскептицизма. но необходими са повече средства. В никакъв случай програмата не е противоположна на интересите на е, Европейския съюз. Напротив, искаме да насърчим по-голям интерес към Европейския съюз. Но необходими са средства и за функциониране, и за други конкретни програми, като разбира се, необходимо е да се намери баланс между всичко това. За да може да се подобри функционирането на програмата. Истина е, че липсата на средства така е повод за разочарование у мнозина. Хората искат да направят нещо, но няма пари. Голяма част от тези, които кандидатстват, са от малки области. Беше повдигнат въпроса за участието на градовете. Имаме разбира се, попратимяване на градове. Някои твърдат, че това е така доста а, повърхностен а, метод, а, но не е така. Попратимяването е един от най-ефективните ни методи. А, това е, именно по този начин а, расте и се развива Европа. Стана дума за паметта. В френските и в германските учебници историята на света се излага по съвсем различен начин, например. И ето за това говорим. Необходимо е да подчертаваме общата си история, да подчертаваме да, това, което ни обединява. А, в това вярвам а, напълно. А, мисля, че с това ще приключа. Инициативата Европа за гражданите ще трябва да работи в условията на недостатъчно финансиране. Благодаря на комисията за нейния принос. Благодаря на всички и разбира се, Готова съм да приема всякакви предложения, е, да разгледам изменения и прочее. Благодаря. 17 е, ноември 10 часа трябва да изпратите предложенията за е, изменение. На 24 януари ще се състои следващото заседание. Ще се видим в 3 часа за едно важно изслушване на университетските университети и се надявам, че всички вие ще участвате тук предвид важността на тази тема.